Драги колеги, някой ми е откраднал чука, председателския чук, но независимо от това ще започнем, тъй като дневният ред е доста натоварен. Можем да започнем с първата точка от дневния ред за стратегията на Европейския съюз за регион на Балтийско море и ролята на макрорегионите в рамките на бъдещата политика на сближаване. Господин Оленичък има думата да представи доклада. Добро утро, госпожо председател, дами и господа. Най-напред искам да благодаря на всички, които дадаха своя принос за при подготовката на този документ, на председателя, на докладчите в Сянка, на представителите от Комитет на регионите, економически и социален комитет. Докладът излага идеи и предложения, чието, които водят своето начало от последната дискусия, която проведахме. Докладът ще мине през други комисии. Транспорт, околната среда, всички те работят по въпроси, които са част от представения доклад. Може би най-важният аспект на заключенията и предложенията, съдържащи се в доклада, са свързани с усилията, които в момента се полагат на политическо ниво. И ако погледнете бюджетния програмен период за периода 2007-2013 година, това е рамката, която обсъждаме и политиката за макрорегиона на Балтийско море беше обогатена с други инициативи. Има стратегии за други макрорегиони Алпите, Дунава, Средиземно море. Тези инициативи също са предмет на внимание на парламента в, по време на сегашния мандат. Стратегията за Балтийско море е изключително важна защото работим по редица проекти, като за проекта за възобновяеми енергийни източници. Ние отдаваме голямо значение на необходимостта от екологосъобразни и ефективни транспортни мрежи. Е, от тук и значението на Транспортната комисия. Е, бяхме свидетели на несъразмерно развитие на различните е, региони. Някои, усъще... Някои бележат е, много бързо развитие в новаторството и конкурентоспособността, други изостават. Няма спор, че тези различия трябва да се преодолеят стратегията, която се базира на по-добра координация с други политики рибно стопанство, транспорт и обща сълскостопанска политика е пътят по който трябва да вървим. На редица форуми се обсъжда много важния въпрос за това, че стратегията за Балтийско море е фактор за по за по-задълбочена интеграция в региона. Ето, от тук и значението на а, макроподходът. А, той осигурява и интеграция на различни региони. Вие можем да, да вземем, например, туристическата промишленост, културната дейност, научно-развойната дейност. Специално внимание се обръща на образованието и научните изследвания, тъй като те са в тясна връзка с стратегията, която обсъждаме. В контекста на Европейски съюз 2020 година въпросът става още по-актуален. Това не е въпрос от чисто техническо естество. Въпросът е емоционален и аз се опитах малко да представя по по-приглушен начин тези проблеми. Макрорегионалният подход има и финансова страна. Този подход към Балтийско море означава, че част от парите идват от различни източници. Част от тях, например, идват от Кохезионния фонд, в който участват различни държави. Аз мисля, че ние трябва да проведем анализ на това, кой ще бъде най-добрият формат за бъдеще. В точка 21 виждаме, че са застъпени някои въпроси с бъдещия вид на финансирането. Очаквам да чуя коментари от колеги. Можем да започнем дискусията. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Искам да поздравя своя колега Олейничак за чудесната работа. Докладът е цялостен, пълен, добре балансиран и отчита всички важни въпроси, свързани с стратегията за Балтийско море и други макрорегиони. И поради факта, че ние сме водещата комисия по този доклад, бих искал да подчертая някои факти, които не могат да останат без внимание. Първо, както и в миналото, бих искал да подчертая значението на това да бъдат привлечени държ... трети държави в макрорегионални стратегии. Всъщност аз не виждам как могат да бъдат постигнати напълно целите на тази стратегия, когато държави, които все още не са членове на Европейския съюз, оказват въздействие върху регионите, за които разработваме нашата стратегия. По-конкретно за Балтийско море има един въпрос, който е тясно свързан с третите страни е Северен поток. Както знаете, по време на предишната дискусия с госпожа Малстром, по време на шведското председателство, ни беше казано, да, Северно море, което е споменато в доклад на господин Олейничък, е чисто и просто търговски проект, нищо повече. Нека ви напомня обаче, че миналата седмица министър-председателят на Русия господин Путин обяви, че проектът ще бъде изцяло напълно готов през 2011 година. Това е чудесно, но къде е ролята на Европейския парламент сега след влизането в сила на Лисабонския договор? И с енергийната политика, къде е и енергийната политика, която е, има общностен характер? проектът ще има въздействие върху околната среда, не само върху условията за мореплаване в Балтийско море, но също така и върху сигурността и други аспекти. Искам да спомена още един път, че преди две години двама комисари, един за околната среда, господин Димас и друг за енергетиката, който сега е комисар по околна среда ни обещаха, че ще бъде че комисията ще информира парламента за проблеми, свързани с оценката на въздействието върху околната среда. Сега сме в началото на 2010 година. Европейската комисия все още нищо не е представила за оценката на екологичното въздействие. Парламентът отново е на страна. Втората забележка, кои която е свързана с един аспект, имащ огромно въздействие върху всичко в Балтийско море, е капацитета за реагиране при катастрофи. Било промишлени аварии, било терористични актове. Беше казано, че те въздействат върху целия регион. Как да постъпим при такива драматични събития? И имаме води на Европейски съюз, води на НАТО, води, които не са на Европейски съюз и води, които са е, на, на райони против НАТО. Само, че няма никакви технически военни решения. Какво да, как да процедираме? Може би трябва да събудим е, щаб-квартирата на НАТО в а, е, Белгия и да и поискаме разрешение да се намесим. И последното – свързано с въздействието и стратегията в драматични случаи, когато става дума за огромни тръбопроводи с диаметър от 2 метра, кой ще плати щетите? И сега да цитирам госпожа Маштром, радвам се, че тя е комисар. Кой ще плати за нанесените щети? Защото в търговския договор по никакъв начин не са споменати тези въпроси. И в заключение, от жизнено значение в споразумението за партньорство между Европейския съюз и трети страни Русия, Украина, Молдова, дори и Сърбия, защото скоро ще приемем нова стратегия. Трябва да заложим всички правни е, разпоредби, свързани с биологическото разнообразие и околната среда ще стане част от е, общите правни разпоредби, е, ориентирани към тези проблеми. Е, често се казва, Русия е подписала конвенцията за биологическото разнообразие. Искам, искам обаче нашият доклад който е много важен за бъдещото е, макрорегионално сътрудничество, да се даде отговор на въпросите, пред които сме изправени. Благодаря ви, госпожо председател. Виктор Бощинаро и след това господин Келер. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на господин Оли Начек за работния документ и за консултациите, които ние предварително проведохме, тъй като аз също отговарям и за доклада в сянка на моята политическа група. Този доклад касае макрорегиона и представлява пилотен проект – трябва внимателно и ангажирано да подходим към него. Целта на Европейския съюз трябва в, в това а, макрорегионално наблюдение да постави а, региона в фокуса си. Макрорегионалната стратегия, която на европейско ниво се развива, а, ще има успех само когато държавите членки в този регион участват активно. Това е условие за успеха на такава стратегия. Това, което по-настоящем установяваме, е, че регионите, градовете и островите, които са в този регион, са много активни и очакват много от нас. Опитът ми показва, че екото от държавите членки е по-скоро въздържано. Лисабонският договор е, е израз на тясно сътрудничество между националните парламенти и Европейския съюз. Тук трябва да изходим от импулса, че нашият парламент трябва да призове националните парламенти от този регион да се обвържат с тази стратегия. Подход към макростратегията има, ще има успех, когато междудисциплинарните сектори в този регион положат да бъдат следвани. Тоест, нужна ни е координация – е, по тези отделни политики. Заблязвам, че в парламента по отношение на Балтийско море има поне два доклада на комисии по отделни проблеми, където малко отношение се взима към тази стратегия, която вече е решена и трябва сега да се реши. Тоест не само нашата комисия, но трябва да е въпрос разглеждане от всички видове политики по отношение на засилване на региона на Балтийско море и решаването на екологичните проблеми в този регион. Говореше се за включване на неевропейски, не, на страни не членове на Европейския съюз в тази стратегия – много проблеми има не само на крайбрежието, но и във вътрешността. Да помислиме за проблемите с околната среда а, от съседни страни, които трябва да бъдат взети предвид. Контактите, които имаме чрез Европейския парламент с националните парламенти и с тези държави, тук имам предвид основно Русия, трябва да използваме за, за да а, ги призовем да обсъждат тази тема при тях. Това е специален а, случай, по който моят прежде изказал се, говори. Като по рефлекс забелязвам, че когато се спомене тезата, темата регион на Балтийско море, веднага се говори за Северния поток. Северния поток е реалност. Дали ни пасва това или не, това е реалност. Комисията бе призована в предишния мандат да представи доклад, но тя до сега не го е направила. Трябва да говорим с нея и това е наше право да я попитаме защо не го е направила. От друга страна, когато става дума за екологични проблеми, проблеми на сигурността, транспортни проблеми, този проблем, е, този доклад може да бъде реализиран само когато прилежащите на Балтийско, към Балтийско море държави и тези, които, по които, при които минава близко до тях Северния поток, са съгласни с тази стратегия. Ние трябва да си концентрираме погледа върху стратегия, която е по-обширна, отколкото да разглеждаме е, само един проект – Въпросите, които се поставят, трябва да намерят отговор, това е ясно. Но стратегията за региона на Балтийско море има доста по-голям обем, доста по-голямо поле на приложение, отколкото Северния поток. Важно са проекти, които са нужни за региона на Балтийско море и със сигурност Северния поток ще бъде само един от тези проекти. Тогава това, което ще постигнем с стратегията, ще бъде по-добра връзка на Европейския съюз с този регион на Балтийското море, за да може в този регион и за хората, които там живеят, да, и, да има един по-добър път към бъдещето. И Балтийско море, което е вътрешно море, да бъде освободено от екологичните щети. Трябва да работим в тази насока. Ние даваме стартовия сигнал, но не бива чрез дискусии по отделни случаи да стесняваме погледа си. Благодаря. Много ви благодаря. Продължаваме с докладчика в Сянка Рикард Манер. Заповядайте. Puheenjohtaja, Hyvät kollegat, ensiksikin haluan kiittää esittelijää erinomaisesta työstä. Много ви благодаря. На първо място искам да благодаря на докладчика за чудесната работа. Вече това бе отбелязано и от други. В този доклад можем да видим съвсем ясно че се засяга сърцевината на проблема. Искам да отбележа няколко наблюдения. Като начало, както вече бе отбелязано, тази стратегия е много важна и ще служи за пример за бъдещи проекти. Ако искате, това е един пилотен проект и в бъдеще е много важно да имаме възможност тези неща да проработят административно и да се осигури финансирането за подкрепа на тази стратегия. В този проект от доклад са посочени няколко предизвикателства, особено по отношение на управлението и администрацията. Вероятно, трябва да подчертаем още по-силно практическото изпълнение на тези елементи в контекста на стратегията за микрорегионите. Не искаме нови структури и нови организации, защото вече съществуват такива. Мисля, че би било добре да се опитаме да използваме администрацията на този проект като част от други вече съществуващи организации, за да не създаваме допълнителна бюрокрация. По отношение на финансирането, този въпрос е много добре разгледан в документа. Настоящите структури и инструменти ще ни послужат добре за да канализираме финансирането, за да привлечем финансиране в тази област. Нека да поговорим за сътрудничеството. Това сътрудничество трябва да събере на едно място различни нива на сътрудничество местно, регионално, национално и международно, ако искаме да постигнем конкретни резултати в крайна сметка. Също така смятам, че има още едно задължително нещо, което бе отбелязано и от докладчика в самия документ. Говорим за качество, трябва да видим какво в действителност е постигнато. биоенергетиката, обучението, образованието, политиката за съседство. Това са много важни цели за Балтийския регион и смятам, че трябва да направим всичко възможно, за да а, обхванем целият потенциал, който съществува. Друг въпрос е как да направим тези а, цели постижими на практика. Трябва да намерим практически решения, за да може в действителност те да бъдат постигнати. Друго нещо, което искам да подчертая и което съществува в този документ е, че често говорим за стратегията на Европейския съюз до 2020 година. Често се прави препратка към тази стратегия. Има цели в този документ, които са свързани с стратегията до 2020 година. Вероятно, би било добра идея да се опитаме да свържем отбелязаните цели в този документ и стратегията до 2020 година. Както бе посочено от преждеговорившия, проблемът не е свързан само с крайбрежието на Балтийския регион, а и с вътрешността на самите балтийски държави. Често говорим за Арктика, политиките за Арктика, стратегиите за Арктика. Не бива да забравяме, че имаме и такъв регион в Европейския съюз. Това северно измерение не бива да се забравя, защото е много важно за бъдещето на Европейския съюз, ако искаме да извлечем най-много от възможностите, потенциала, който съществува в този регион. Смятам, че е много важно да се вземат предвид проблемите, които вече са били срещани в този северен регион, защото а, на това ще се основава и бъдещето на Европейския съюз. Искам да посоча и северния поток, който бе отбелязан и от предишните оратори. А, той е важен както за Европейския съюз, така и и за Балтийския регион. Говорихме за оценката на въздействието върху околната среда. Това оценяване е направено на международно ниво. Сключени са договори отново на международно ниво и това е факт. Затова, вероятно, в този документ трябва да отчетем този факт. Трябва да от да отчетем последствията на този проект във връзка с сигурността и други последици. Искам да благодаря на докладчика и да продължим това добро сътрудничество по-нататък. Благодаря ви. Uh, Следващия докладчик Франсуа Алфонзи и след това господин Кунски. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на докладчика за това, че представи в своя доклад едно интересно измерение, защото говорим за нова перспектива за регионалната политика в Европа. И имам няколко бележки. Първо по същество. Ние смятаме, че може би трябва да се постави допълнителен акцент върху транспорта, тъй като Знаем, че морския транспорт е по-добър от шосейния транспорт, особено по отношение на на вредни Освен това, то морето е и възможност за обмен и търговия между страните, които се намират по него. Второ, макрорегионът е едно, една технократска дума, и тя обозначава един от историческите басейни в Европа. Мисля, че трябва да се постави акцент върху културното измерение на този проект. По-нататък нашата група би искала да, да каже нещо във връзка с изпълнението. Принципът на субсидиарност, така както е дефиниран в Лисабонския договор, е много важен като подход и си заслужава да се занимаем с този въпрос. Лисабонския договор казва, че съветът предприема действия тогава, когато целите могат да бъдат постигнати по-добре от Съюза. От друга страна, стратегията трябва да обхваща всички региони, които са пряко засегнати и не, не, не говоря за държавите, така че мисля, че трябва да се постави акцент върху принципа на субсидиарност. Казвам го, защото съм убеден, че 19-та точка трябва да бъде подсилена. Комисията трябва да бъде, е, комисията трябва да и се напомни, че принципът за субсидиарност изисква тя да проявява повече желание за сътрудничество. Тази, това е стратегия, при която а, осъществяването върви отдолу нагоре. Трябва ни европейска стратегия за историческите басейни. Необходимо е да бъдем подготвени, необходимо е да правим прогнози и трябва да направим така, че регионите да започнат да, да обмислят предложения и тези предложения да идват отдолу. Ето защо от днес комисията трябва да освободи ресурси, така щото политиката да бъде поставена в центъра на вниманието. Докладчикът от групата на консерваторите и реформаторите тук ли е? Не, не е тук, затова даваме думата на господин Обрихт. Ще направя няколко коментара. Мисля, искам да поздравя докладчика, не от Куртуазия. А, той е нов депутат, а качеството на доклада му е много високо. Мисля, че докладът е много важен. Тук става дума не само за стратегията за Балтийско море, а за макрорегионалния подход в бъдеще. И онова, което решим днес, ще има последици за бъдеще. Нека да ви напомня, че регионалната политика и така наречената кохезионна политика се основава на а, субрегионални равнища на ниво НУТ-2. Въпросът за бъдещето е дали искаме да променим кохезионната политика – и да преминем от над 2 към над 1. Или искаме да запазим нивото над 2 и заедно с това да изградим нова регионална политика, която да се нарича макрорегионална политика. Това е много важен стратегически елемент. Ако решим, че трябва да останем на ниво над 2, средствата ще бъдат насочени към държавите членки и държавите членки ще съдействат. Ако пре, приеме макрорегионалното мислене, ни трябва стратегия на целия Европейски съюз по отношение на макрорегионите. Това не е стратегия на сътрудничество, това е стратегия на Европейския съюз, която може да се осъществява от всички партньори, в това число регионалните, местните и НПО-тата. Така че, ако това е стратегия на целия Европейски съюз, стратегията, включваща кохезионната политика, транспортната, научната, рибната политика, всички политики трябва да бъдат координирани. Въпросът е кой ще координира и откъде ще дойдат парите. Това е много важно, защото започваме с река Дунав. Въпрос, който никой не повдига, но всички го осъзнават е, че в Европа се, гово, се подготвя за макрорегионите, Пиренеите, Средиземно море, Карпатите. Искаме ли да начертаем новата карта на Европа, основаващата на макрорегиони, или ни трябва функционални проблемни региони? Тоест, това не е новата карта на Европа, но може би ще мислим по нов териториален начин. Това е функционален проблем, като проблемът свързан с Балтийско море, например. Но може би ще има припокриване на макрорегионите, тъй като те са изградени на функционален, а не на географски принцип. Това не са... Това, са... това е стратегическото мислене. Когато един път започнем,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 Ако смятате, че става въпрос за политиката за сближаване, това не е само свързано с Северен поток. То е включен и в много други политики. Става въпроси за политически проблеми, за околната среда и други. Може би това е реалността. Аз не съм сигурен за каква реалност става дума, но не искам да пиша в доклада това е реалността. защото ще започнат спорове за виртуална и обикновена реалност. Но това, което искам да кажа е, че трябва да гледаме на този доклад много сериозно. И трябва да кажем какво искаме. Нова макрорегионална политика, нова регионална политика или да мислим по макрорегионален начин в рамките на цел трета. Това означава, че в това означава в рамките на териториалното сътрудничество. Мисля, че този доклад не слага край на дебата, а тъкмо обратното поставя началото на дебата и това е първата стъпка. Благодаря. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми колеги, искам да се присъединя към тези, които а, казват, че не е наистина формалност да изказваме благодарност към докладчика. Наистина му благодарим. А, за мен беше удоволствие да прочета този стойностен труд. Аз ще направя а, коментар близък до този на колегата Олбрихт. А, това вече се превръща в традиция по сериозни въпроси, когато водим дебат аз получавам думата след господин Олбрихт и, и все казвам, че напълно одобрявам идеята и подхода, а, който той прокламира. По мое мнение, а, този доклад всъщност обединява два доклада. А, едната част е прекрасен труд, който се съсредоточава върху Балтийския регион – и върху прилагането на стратегията до момента. Прави се и оценка на стратегията. Това е първата част. Но има и втора част, нещо като втори доклад, който е свързан с проблемите, изброени от господин Олбрихт. Правилата за макрорегионите, стратегическите проблеми, свързани с това. По принцип доклада е много добър. Имаме отлична част и добра част на доклада. Искам да насърча господин Олечник да подобри втората част да, на доклада ние ще имаме възможност да даваме отзиви и а, отговори а, в началото на дебата. Другото решение би било това предложеното от господин Олбрихт да поставим а, фундаменталните въпроси в началото на дебата, поне да ги повдигнем. Мисля, че за дълъг период от време, когато Имаше дуел, трябваше човек да се бори а, дори за нерешителни резултати и а, двамата дуелиращи се обикновено не вдигат мечовете и шпагите, а просто си чакат а, докато изтече времето и това е така равен резултат. Това се наблюдава и в фехтовката често. Така че ние сме в подобно положение, трябва да изчакаме оценката на финансовата перспектива, как да а, гледаме периода след 2013 година по отношение на финансирането, как да оценим макрорегионите и регионалната политика. Така че повдигам този въпрос. А, всичко е свързано с всичко останало, такъв е живота този въпрос, т.е. има връзка и с всички останали въпроси. Но това не е извинение да а, стоим бездействени. А, трябва да предприемаме действия, тъй като всичко е взаимосвързано помежду си и трябва да мислим по нещата заедно. В крайна сметка трябва да достигнем до момент, в който този доклад а, поне да разглежда фундаменталните стратегически въпроси които ние като Комисията по регионите и другите комисии, другите институции, НПО-тата, регионалните организации ще трябва да вземат решения, свързани с макрорегионите. Тези проценти трябва да се формулират и мисля, че 66% от тези въпроси са формулирани от господин докладчика. Благодаря ви.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 економическия и социалния комитет и комитета на регионите също работят по този доклад, обсъждат въпросите с нашия докладчик, така че искам да помоля тримата колеги сега да вземат думата. Искам да се придържате към 2-3 минути, тъй като в 10 часа започва гласуването. може би представителя на Европейската комисия, Дейвид, ако искате да вземете думата или да започнем с Майкъл Смит от Економически и социалния комитет. Uh, Много ви благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на господин, господин Оленичък за това, че ни осведоми по стратегията за Балтийския регион, тъй като е написал доста обстойни анализи. Аз всъщност се изненадвам от това, което виждаме днес пред себе си, доста сбит вариант. Чували сме критика за макрорегионалните сътрудничества и Балтийския регион, но сега сътрудничеството е положително и конструктивно. Както чухме тази сутрин, стратегията за Балтийския регион не е толкова съвършена, има трудни моменти и това го разбирам. Е, има политически въпроси, по-скоро отколкото економически. А, бих а, попитал защо преди Европа не е тръгнала по този път. Предполагам, че разширение Европейски съюз а, води до по-голяма интегрираност в, регион, в Европа и вероятно юрисдикцията се раз, разширява в по-голяма степен, но не винаги регионалната политика се а, върви ръка за ръка с политическите граници. А, това е свързано с сложна политика, с, с сложни въпроси, това изисква специални инструменти има някои неща, с които не можем да се справим. Макрорегионалното сътрудничество като концепция е идеална за тази цел, но нека не забравяме, че с макрорегионалните стратегии Европейския съюз провежда един голям експеримент, един тест, за превръщане на идеите за мак макрорегионите в практически а, действия, които водят до по-добра по среда на живота, до по-бързо економическо и социално а, развитие, по отношение на а, прегледа на а, стратегията за Балтийския регион можем да променяме неща. Има много възможности за преконфигуриране на приоритетите според обстоятелствата. Парламента е отворен към такъв подход и участва активно в прилагането му. Аз приветствам този факт и предлагам подкрепата на економическия и социалния комитет да ви помогнем по възможно най-добрия начин. Благодаря. Благодаря ви много. Сега искам да поканя Паулина Хаян от Комитета на регионите. Тя е докладчик за становището по стратегията за Балтийско море. Имате думата. Не ви виждам. Дами и господа, искам да ви благодаря за възможността да поговоря за стратегията за Балтийския регион от гледна точка на Комитета на регионите. Сега ще продължа на фински. Ние също така имахме възможност да работим заедно с различни фактори при изпълнението на тази разработват на тази стратегия. Ние смятаме, че е хубаво, че всички сектори, всички нива трябва да бъдат включени в процеса. В процеса на разработване на стратегията комисията постави акцент върху необходимостта от конкретни стъпки. Двата елемента, които смятам, че трябва да бъдат застъпени. Първо, външното измерение на тази стратегия и ролята на местното и регионално ниво в изпълнението. При изпълнението на тази стратегия трябва да се постави акцент върху външното измерение. Исландия, Норвегия, Русия трябва да участват в сътрудничеството, е, трябва да участват в е, процеса на осъществяване на Балтийската стратегия. Мисля също така. И имам преди също така и Украина. Трябва да поставим акцент върху всички тези въпроси при разработването на стратегията. Очевидно е, че в рамките на този процес всяко ниво трябва да участва в разработването на различните цели и всеки един да участва в процеса на сътрудничество. Ние сме доволни, че Европейският парламент прие да финансира тази стратегия с поредица от пилотни проекти, в които участва и Русия. Аз бих искала да поставя акцент върху факта, че ние тук говорим за макрорегион. Този макрорегион трябва да привлича участието на максимален брой местни регионални власти в разработването на пилотния проект. А, евентуална тежка бюрок... бюрокрация ще навреди на стратегията. Представителството на Европейската комисия трябва да участва в дейностите за комуникация и обмен на... и предоставяне на информация на гражданите. Сега по отношение на изпълнението на стратегията. То зависи в голяма степен и от участието на други страни, които не са държави членки. Следователно е, е важно това да се увенчае с успех тази стратегия би била добър пилотен проект, който да се приложи в други региони. Това е, са, госпожо председател, различните елементи, върху които бихме искали да хвърлим светина. Благодаря на Комисията за регионално развитие и за чудесното сътрудничество. Благодаря. Последният оратор от Комитета на регионите е докладчикът по становище за ролята на местните и регионални власти. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за поканата. Аз съм член на Комитета на регионите, но съм и председател на, на интер, междубалтийската група в Комитета на регионите. Ние говорим за макрорегиони, за а, Балтийско море. И аз смятам, че макрорегионите в Европа допълват по много добър начин кохезионната политика. Не смятам, че можем в цяла Европа да има макрорегиони, но поне в тази част на Европа това допълнение към кохезионната политика е много полезно за, с оглед на сътрудничество между различните политически нива, стратегията има голямо значение и тези нива са тясно свързани. За да интегрираме няколко области в една и съща рамка, създава условия за работа по приоритетни въпроси. Хубаво е, че, че а, властите а, имат мандат по онези въпроси, по които им е възложен, по които са формулирани цели. Проучванията говорят за това, че по-координирания подход води до по-добри резултати. Силата на стратегията състои в това, че е, тя предполага участието на местното и регионално ниво в изпълнението. Устойчивият растеж не може е, да е, е дейност, при която едни губят, пък други печелят положителното развитие в едната част на региона може да подпомогне и на, други, и на друга част да започне да се развива добре. И когато започнем да говорим в малките региони, макрорегиони и цяла Европа, трябва да се обсъждат въпросите на развитието. В противен случай е възможно да възникне конкуренция между отделните региони и не смятам, че това е полезно за бъдеще. Ще приключа с подкрепа за участието на Русия и Норвегия – много е хубаво, че Европейския регион приема макрорегионална политика за Балтийския регион и, и, и хубаво, че ще разговаряме с Русия в този контекст. Различни страни в Балтийския регион се опитват да разговарят с Русия, понякога успяват, много често тези преговори не се обенчават с успех. И аз се надявам, че тази стратегия ще подпомогне сътрудничество с Русия. Ние осъщаваме това и в рамките на северното измерение. Дейвид Смит, две минути. Благодаря ви, госпожо председател. Искам да благодаря на Европейския парламент за високото равнище на заинтересуваност и освен това за тласъка, както интелектуален, така и политически на този въпрос. Знам, че всичко започна като идея, а това е много, този доклад е много стойностно продължение, продължение на този процес. Няма да мога да коментирам по всички точки, тъй като ни е ограничено времето обсъждането днес, но искам три неща да кажа. Първия пункт, който е повдигнат и в доклада е дали този, тази стратегия е просто един самостоятелен проект или е пилотна стратегия, пилотен проект. То и двете, ако успее този проект, ако успее да разреши проблемите в Балтийския регион, тогава това ще послужи за пример. Това не е научен експеримент и някакво упражнение, което се прави, води до последствия за хората. Много от от вас посочиха тази а, сутрин дали този модел може по-широко да се прилага. Това го обсъждаме и при нас а, и по време на предишните заседания. а, Председателя много добре е запозната с това нещо. Комисията а, много а, конкретно а, гледа какви резултати могат да се очакват от а, този проект, защото на първо място трябва да имаме резултати, на второ място какви ресурси могат да се отделят а, и какви финансови механизми могат а, да бъдат приложени. А, в а, връзка с а, последните няколко точки от доклада ви, а, вие споменавате а, необходимостта на Европейската комисия да разреши въпроса за човешките и финансови ресурси. А, ние се надяваме на малко повече подкрепа от вас и на малко по-активно участие, пък ние ще направим каквото можем. А, ние действаме по този начин, работим по този начин. Искаме първо да видим резултатите от Балтийския регион, от Дунавския регион, дали може да вземем някакви ресурси, финанси от други области и да ги сложим тук. Така че а, ние ще обсъждаме това и с а, отговорниците за бюджета. Искам да се позова на преждеговорившите от двата комитета свързани с външните взаимоотношения. Ние работим много усилено, конкретно с Русия. Имахме срещи с Министерството на външните работи и на регионалното развитие на Русия и тези разговори бяха повече от положителни. Смятам, че съществуват много добри възможности, дори като минимум да се постигне свобода на регионите, на местностите в Балтийския регион, заедно с Руската федерация да участват в различни действия, заедно в взаимен интерес. Така че а, на мен ми се ще да видя сътрудничество и по тази линия и напълно разбираме исканията отправени към нас и ги споделяме. Това бяха трите неща, които исках да споделя. Благодаря за доклада, благодаря за помощта на двата комитета. Искам да продължим да работим в тази насока и да а, отделяме възможно най-голямо внимание и да оказваме най-голяма помощ а, за това, което ви искате от нас. Благодаря ви много, Дейвид. Искам да благодаря на докладчика и си всички докладчици в Сянка, както и на тези от вас, които участваха в тази много съществена дискусия. 24 марта в 6 часа вечерта е срока за подаване на изменения, така че тези от вас, които искат да подадат изменения, моля да спазите този срок. Можем да приключим до тук, освен ако докладчика не иска да каже нещо. Не, той не иска. Можем тогава да продължим с гласуването. Както знаете, имаме два доклада, по които трябва да гласуваме. Мога ли да помоля всички, преди да започнем да гласуваме, да проверите устройствата дали работят, да си извадите картите? Не очаквам да имаме много електронно гласуване, но винаги а, тази вероятност съществува, така че моля ви да сложите картите си да направим проверка. Дали можем да отворим гласуването, за да проверим дали всичко работи? Ще изчакаме всички да си намерят картите. Виждам, че някои колеги все още си ги търсят или си търсят подходящата от колекцията от карти, с които разполагат. So and... Ако можем да а, отворим гласуването, Може ли сега да гласувате? Госпожа Дели има проблем с устройството. Не си нося картата за гласуване, госпожо председател. We, we will uh, do this exceptional, uh, we find exceptional ще намерим а, някакво извънредно решение. Ако а, има електронен а, вод, тогава ще ви броим и вас, в зависимост от това как гласувате. Закриваме гласуването. Всичко е наред. Започваме с доклада на господин Кирилов. А, вероятно виждате от списъка си за гласуване. Има много изменения. Има а, две а, други комисии, които представят становищата си и измененията си. Това са Комисията по заетост и социални въпроси и Комисията по бюджети. Те са дали вчера вота си. Можем да започваме. Сега ще гласуваме за доклада Кирилов. Изменение 21. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 23. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 6. За. Против. Въздържали се. Приема се. Седмо изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение а, от Комисията по заетост 9 за, против, въздържали се, отхвърля се. 24-то изменение, кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. Изменение от Комисията по заетост 10 за, против, въздържали се, отхвърля се. 11 пак от същата комисия за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 8, кой е за, против, въздържали се, приема се. 25 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Девето изменение за, против, въздържали се, приема се. Десето изменение е за, против, въздържали се, приема се. 20 Тоест т.е. 11-то изменение. 26-то отпада, 11-то за, против, из, а, въздържали се, приема се. Изменение 12. Имаме тук три идентични изменения, така че за 12-то, за 5 от бюджет, за 12-то заетост, за, против. Може би ще трябва да проверим или ясно е, че се приема. Някой иска проверка? Сега ще направим електронна проверка за изменение 12, където имаме три идентични 12 от бюджет 5 и от заетост 12. Откривам гласуването. Закривам гласуването. 34 за, 5 против. Не знам защо сме имали съмнение. Приема се това изменение. Господин Ванистер нещо реагира. Изменение 13. Уважаеми колеги за. Против. Въздържали се. Приема се. От комисията по бюджет 6 изменение за. А, из, отпада. Следващото отпада 13-то на комисията по заетост. Отиваме на 14-то. Кой е за? Против въздържали се, приема се. Бюджет 7 отпада. 15, 15-то изменение. За, против, въздържали се, приема се. 27 отпада. 16-то изменение, което е идентично с предложението на бюджети 8. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 14 от Комисията по заетост отпада. В този контекст 17 изменение, идентично с 9 изменение на бюджети. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Което ни отвежда до 18-то, което 15-то предното отпада. 18-то изменение, идентично с изменение на бюджет 10 и на заето 16. За? Против? Въздържали се? Приема се за изменение 17 от, от заетост. За, против, въздържали се, отхвърля се. 19-то изменение. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Сега минаваме към съображенията от а, прембюла. Първо изменение от заетост. За, против, въздържали се, отхвърля се. Второ, а, от заетост. За, из... А, против. Въздържали се. А, отхвърля се. А, трето изменение. За против. Въздържали се. Отхвърля се. По девети, а, девето съображение първо. За против. Въздържали се. Приема се. 11-то съображение с а, идентично имаме с бюджет и с заетост за против, въздържали се, приема се. Съображение 11, пето изменение от заетост за, против, въздържали се, отхвърля се. Преминаваме към 11 съображение Б, 6 е, изменение от заетост за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение по 12 съображение А Имаме трето изменение за, против, въздържали се, приема се. Имаме по същото 20 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. И от заетост 7 тук отпада, така че минаваме към съображение 14а, четвърто изменение за, против, приема се. Отпада 8 изменение от заетост. Преминаваме към точка 20а. Изменение 5 за. Против. Въздържали се. Приема се. Сега отиваме на изменението от Комисията по бюджети за проекто е, законодателна резолюция. Първо изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Второ изменение от бюджети за, против, въздържали се, отхвърля се. Трето изменение от бюджети, за, против, въздържали се, отхвърля се. И сега трябва електронно да гласуваме окончателно за проекто доклада. Сега откривам гласуването и гласуваме. Закривам гласуването. Уважаеми колеги, 41 гласували, 36 за, 4 против, 1 въздържал се, така че се приема. So Сега преминаваме към доклада, проекто становището на Ян Олбрихт за освобождаване от отговорност за финансовата 2008 година ако има нещо ново, не съм била осведомена. Мисля, че съм права. Започваме с второ изменение, което е за, против, въздържали се, приема се. 3. За. Не, не, не пада, каза председателката. То пада, ако бъде прието устното изменение. Гласуваме трето изменение. Който е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Чет... Точка четвърта е оттеглена. Пета точка за, против, въздържали се, приема се. Параграф 5, точка 6 е оттеглена. Сега преминаваме към устно изменение 1. Господин Пипър, иска ли да каже нещо? Всичко е ясно. Добре, гласуваме за, против, въздържали се, приема се. Седмо изменение оттеглено. Осмо изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Девето изменение за. Искате да проверим осмо. Гласувайте. Край на гласуването. 7 за, 33 против, отхвърля се. Хубаво е да проверяваме от време на време. Девето изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се. Десето изменение за, против, въздържали се, приема се. Единайсто изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 12 за, против, въздържали се, приема се. 13 за, против, въздържали се, приема се. Устно изменение 2. Гласуваме за, против, въздържали се, приема се. Сега гласуваме проект установището по електронен път. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Тридесет и осем за, един против, трима въздържали се. установището се приема. Благодаря ви много за гласуването. И преминаваме към 13-та точка от дневния ред. Принос на политиката на сближаване към постигането на целите от Лисабон. Проекто доклад, изготвен от Рикардо Кортес Ластра. Колеги, онези от вас, които държат да си тръгнат, моля да го направят тихо и да зап... имаме възможност да започнем дискусията. Рикардо, ако ни направиш стъпление, ще започнем. Благодаря, госпожо председател. Най-напред Искам да благодаря на, секретаря на, на секретарията на комисията за участието и секретарията на групата. Sí, gracias, presidenta. En primer lugar, me gustaría agradecer и така, най-напред искам да благодаря на секретарията на комисията, на секретарията на групата, докладчиците в Сянка и техните помощници. Да благодаря на Генерална дирекция регионално развитие, комисията по заетост, економически и социален комитет, комитет на региония и на множество организации в Европа. В процеса на съставяне на доклада аз се срещнах с различни регионални институционални издружения, Комитета на регионите, председателката, колеги, тези, които искат да разговарят, моля ви да го направите извън залата, макар да разбирам, че разговорът сигурно е много важен. В процеса на съставяне на доклада аз се срещнах с различни издружения, с Комитета на регионите, с съвета на най-отдалечените морски региони и Европейските сдружения за научно-развойна дейност, економически и социален комитет, Европейската комисия и Генерална дирекция регионално развитие, Генерална дирекция заетост. Аз отчетах различните гледни точки и идеи, които бяха представени по време на тези срещи. С докладчите в Сянка се опитахме да постигнем някакво споразумение и да излезем с ясна стратегия на нашата комисия за стратегията на 2020. Няколко дати на 9 март решихме в доклада да добавим израза Европейски съюз 2020 година и приноса на политиката за сближаване към постигане на целите от стратегията Европейски съюз 2020. Целта е да разработим ясна политика, която да е добре финансирана и да е приложима към различни региони. С други думи, тя да играе важна роля в стратегията 2020 в първата част – се представя на кратко политиката на сближаване и критикува лошото използване на средствата и неуспеха на политиката. Не е направена добра оценка на разходите. Така че ние настояваме за оценка с ясни показатели и на тази основа да представим информация за отделните региони и да я сравним. Освен това, местните регионални органи не винаги са били привличани за активно участие. Това зависи за представителите на гражданското общество и други заинтересовани лица не е имало достатъчно комуникация по Лисабонската стратегия. Втората част от доклада излага идеи за бъдещето на стратегията 2020, многостепенното управление, принципите на участие. Това са много важни елементи в политиката на сближаване и трябва да станат част от стратегията Европейски съюз 2020, ако искаме тя да постигне успех в резултат. Необходимо е да се засили сътрудничеството с социално-економическите фактори и представителите на обществото. И по този начин да покажем каква ще е ползата от стратегията за гражданите. Трябва да се засили и социалното измерение на стратегията. Тази част следователно подчертава ключовата роля на образованието, обучението, научната дейност, и новаторството и необходимостта от реализиране на триъгълника на знанието, както и участието на малките и средни предприятия, които играят важна роля в новаторството. Заедно с това да не забравяме конкретните потребности на регионите и социалните групи, които страдат от най-много трудности. Необходимо е да предвидим и гъвкавост за целите на образованието, обучението и научно-развойната дейност. Ето защо е нужно взаимодействие между стратегическата рамка на национално ниво и националните програми за реформа. С други думи, е необходима повече координация между националните, регионални и европейски политики, които са свързани с тази политика. Европейската инвестиционна банка играе и трябва да продължи да играе важна роля посредством програмата за финансиране. Тези програми трябва да продължат да получават подкрепа, но за да се улесни тяхната работа, за да се улеснят нещата за всички получатели, трябва да упростим процедурите и стандартите. Бих искал да чуя какво мислите вие, за да може този доклад да стане по-добър. Благодаря ви. Преди да, да дам думата на Дирк Анер от, регионалната, от Генералната дирекция за регионална политика, искам да ви напомня, че се обърнахме към председателския съвет с молба да промени заглавието на доклада и да добави целите и добави израза целите на стратегията Европейски съюз 2020 година. Получихме положително становище от страна на съвета на председателите на комисии сега очакваме окончателното одобрение от председателския съвет, което ще стане на 10 и 12 април. Ако правилно си спомням, искам да кажа, че независимо от крайното решение, ние ще използваме тази възможност да представим в доклада приноса към стратегията Европейска съюз 2020 година, но сме оптимисти за крайното решение. Сега Дир Канер има думата. Много ви благодаря, госпожо председател. Дами и господа, депутати в Европейския парламент, добро утро на всички. На първо място искам да ви поздравя, да поздравя докладчика за този проекто доклад. Благодарен съм ви, че сте разширили доклада, че сте, реши, че сте а, включили елемента а, с стратегията до 2020 година. Впечатлен съм от съдържанието на доклада и наистина ви благодаря, че подчертавате в доклада в една част, че политиката за сближаване не е просто източник на стабилни финансови средства, но и един подход между правителствен за осигуряване на партньорство и всъщност е ключов елемент за успеха на стратегията и би трябвало напълно да е интегриран в нея. От наша гледна точка това е много важно послание. В следващите няколко седмици, госпожо председател, ние ще представим пред парламента първия доклад за напредъка възоснова на докладите, представени от държавите членки по отношение на изпълнението на настоящите програми. Това е нововведение в настоящия период и искам да ви кажа, че докладите ни предоставят много ценна информация относно напредъка, постигнат до момента. Сигурно всички знаете, че имаме малък а, бюджет към 230 милиарда а, евро, които са свързани с Лисабонската стратегия. Но ние няма едновременно да ги дадем тези а, средства. Ние ще видим кои са приоритетите а, в дневния ред на Лисабон и а, стратегията до 2020 година. За нас от особен интерес бе въпроса а, за а, съответствието между намеренията, изразени от държавите членки и реалното изпълнение. Какво се наблюдава на практика? Нека да кажа с две изречения за какво става въпрос. Вие ще получите по-подробна информация в доклада. На първо място, това, което ме притеснява малко, е, че в общ план прилагането на практика до момента е много бавно. И това е резултат от получените доклади. Разбира се, има важни различия между страните. Но има и положително послание, което ще присъства в доклада, именно, че по отношение на приоритетите от Лисабон се постига добър напредък и дори малко по-добър от средното, ако си спомням правилно. Това означава, че въпреки кризата, това наистина бе важно за нас да се установи връзка с целите на Лисабон и до момента нещата сработват поне доколкото можем да преценим в момента. Имаме около 27% от средствата за целия период – които са разпределени по проекти на място. Това означава, че проектите са вече избрани и средствата вече са обещани, така да се каже, за този проект. не е задължително вече да са били преведени на практика. Така че по отношение на регионалната политика и плащанията, реалните, те възлизат на 14% и а, ако може да се направи някакво сравнение в общ план, това означава, че към 20-21% са в повече, отколкото в периода от 2006-2008. Мисля, че ще трябва да понаваксаме следващите няколко години и от наша страна ще трябва да направим голямо усилие. Ние сме готови да а, поработим усилено, особено с тези държави, които срещат проблеми в освояването. Ако ми позволите, госпожо председател, Искам да си позволя да ви помоля всички вас за помощ, да а, предадете това послание в своите държави и а, за мен би било удоволствие да ви предоставя конкретна, подробна информация по държави, ако вие желаете. Аз и колегите ми сме на разположение. Ще ви дадем информацията, ще ви дадем справка за положението във вашата страна, за да може вие да ни помогнете да придвижим нещата напред, защото когато обсъждаме прегледа на бюджета тази година и е, бъдещата финансова рамка до година, ще стане ясно, че хората правилно или грешно ще гледат освояването, което е било осъществено до този момент. Този стратегически доклад се надявам, че ще бъде прият от комисията в края на март и тогава ще можем да ви го представим по-подробно за нас това се оказа сравнително богат източник на информация. Също така искам да кажа няколко думи за стратегията на Европейския съюз до 2020 година, която също е важна и до голяма степен аз споделям гледищата, които са изразени в проекто доклада какво трябва да правим по отношение на стратегията до 2020 година. Както вече казах, ние смятаме, че вече настоящата политика, която съществува, заедно с а, определените а, насоки в Лисабонската стратегия може да допринесе значително за реализирането на целите на стратегията до 2020 година. Ние смятаме, че е задача на нашата политика да преведе а, приоритетите на стратегията до 2020 година в конкретни развития и действия на място. Тук политиката за сближаване се намира в уникално положение, защото това е единствената общностна политика, която може да интегрира различни приоритети от различни браншове, от различни сектори, възоснова на регионални а, специфики и това да се въведе в конкретни програми. От моя гледна точка наистина е важно политиката за сближаване да играе важна роля при осъществяването на дневния ред до 2020 година. Тази година ще излезем с две съобщения, които имат конкретна връзка с дневния ред от Лисабон. Едното съобщение ще е свързано с широкия въпрос за устойчивото развитие. А, ние не искаме ново съобщение, просто е така да направим за а, устойчивото развитие, а искаме да се съсредоточим как целите на устойчивото развитие да бъдат пречупени през политиката на сближаване и по този начин практически да бъдат изпълнени тези приоритети. По същия начин искаме да подходим към нововведенията, защото това според нас е един от основните въпроси, в стратегията до 2020 година. Смятам, че като цяло тематиката на стратегията до 2020 година е интелигентно, устойчиво развитие растеж, растеж, който не изключва, не изолира никакви групи. Това са ключовите цели на економическото, социалното и териториално сближаване. Затова имаме намерение в тази област да играем активна роля. Към края на тази година, както знаете, ще а, излезем с доклад по сближаването. Там също имаме намерение да предложим а, перспектива за бъдеще, а, какви са нашите приоритети, ориентация в политиките за бъдеще. Тези а, ориентиращи елементи в политиката също ще вдъхновят, така да се каже, изпълнението на целите в стратегията за 2020 година. Също така искам да подчертая важната роля а, която ние виждаме за Европейския парламент и конкретно за вашата комисия в този процес. Не само в качеството си на съзаконодател, но и като двигател за мобилизиране на нашите граждани и националните парламенти. Надявам се, че ще имаме възможност да използваме стратегическия доклад, за да можем заедно да подчертаем пред всички какво е положението. Искам също така а, искам системно да ви информирам, а, както тази година, така и следващите няколко години, може би два пъти годишно да ви изпращаме кратък доклад, докъде сме стигнали с освояването на средствата по политиката, какви са а, развитията, какъв е напредъка на място в различните държави, защото смятам, че това ще е една от основните ни задачи, от основните ни предизвикателства, а именно да а, пречупим вече съгласуваните цели през съществуващите политики, което да ни доведе до конкретни резултати. Искам предварително да ви благодаря за сътрудничеството и за помощта и подкрепата, която получаваме вече от ваша страна през последните няколко месеца предвид на новата политика. Смятам, че в контекста на стратегията до 2020 година ще открием, че политиката по сближаване може и трябва да бъде много модерна политика за развитие. Благодаря ви. Много ви благодаря за участието в нашата дискусия. Искам да направя един коментар, ако може, за колегите. Това, което каза директора на Генералната дирекция, ако имате нужда от информация за вашата държава на местно ниво, за вашия регион по отношение на политиката по сближаване, директора е на ваше разположение, както разбирам. И второто нещо, сигурно знаете, господин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 че наистина се радваме е, за ролята, която е дадена на Европейския парламент по стратегията с 2020 година. Смятаме, че новия договор ни дава повече политически правомощия, свързани с наблюдението надзора на този процес, не само е, в е, частта на насърчаване и мобилизиране на този процес. Смятам, че вие ще може да ни удовлетворите и по този въпрос за наблюдението. Искам да помоля сега доклад докладчиците в сянка за коментари. Госпожа Коласка Вовинска, давам ви думата. Благодаря. Най-напред искам да благодаря на онези, които участваха в съставянето на доклада. Той е много добър. Разбира се, обсъждали сме въпроса по няколко повода. И ако погледнете моите изменения, ще видите, че в доклада е застъпена не само една гледна точка. Броят на измененията ще намалее с времето и според мен това е хубаво. Що се отнася до въздействието на Лисабонската стратегия, не разполагаме с обобщение на данните и нещата продължиха с стратегията 2020. И това налива вода в нашата мелница. А, това е именно към което се стреми нашата комисия. В стратегията 2020 не се поставя достатъчен акцент върху регионите и регионалната политика. Ето защо аз смятам, че регионалното измерение трябва да бъде засилено. Второто, според мен, е свързано с факта, че стратегията е насочена като че ли към богатите региони, а не към онези, които изостават. А тези региони не са малко и те не могат да бъдат пренебрегнати. С това искам да кажа, че еднотипният подход не е много желателен. Необходимо е да направим някои промени, за да отчетем този факт. Разбира се, целите за развитието са много важни, но не бива да се отказваме от усилията в областта на информационните технологии, транспорта и други подобни области. В доклада се говори за това, че политиката на сближаването е една обща цел. И това определено е така. Но да не забравяме факта, че в Европейския съюз има различни равнища на развитие и разлики, разликите понякога са доста чувствителни и разликите в днешно време са по-сериозни, отколкото в миналото, в резултата на разширяването. Резултатът от присъединяването е задълбочаване на различията между регионите. С този документ би трябвало да отразим горните факти. И това са областите, които според мен заслужават да, да бъдат изтъкнати в по-голяма степен. Също така според мен е хубаво да споменем зелената економика и необходимостта от напредък в обществото, базирано на знанията, науката, и изследователската дейност. Зелената економика определено си има своята цена. И политиката на сближаване, както казах, не е някакво абстрактно понятие. Е, тя е свързана с определени очаквания за резултатите и в определен момент ние трябва да започнем да говорим за финансирането приоритета са важни, но и средствата, с които ще се постигат, са не по-малко важни. дискусията по този въпрос и по този доклад ще продължи и а, мисля, че бих подкрепила всички изменения, които са насочени към поставен акцент върху необходимите въпроси. Благодаря. Искам да благодаря на докладчика и да отбележа следното. Докладчика каза, че от 2006-2008 година програмите по сближаване имат важна политическа компонента, която следват Лисабонската стратегия. Това се конкретизират в големи инвестиции, например в изследванията и развитието – Необходимо е това за осигуряване на развитието и устойчивото е, развитие, по-специално. Нужни са устойчиви мерки, конкретни непосредствени решения, с които се създава заетост. Мерки, с които се гарантира образованието и квалификацията на гражданите, за да могат да се адаптират към новите условия на пазара на труда. Едновременно с това в този документ подчертава важен важна точка. А именно това е дебата по стратегията Европейски съюз 2020. Няма конкретни разпоредби как регионалните органи ще участват в прилагането на тази стратегия и целите й. Многократно обръщам, обръщах внимание, че успеха на стратегията ще зависи решително от това, как тя регионално и локално ще бъде приложена. И затова смятам, че участието на локалните органи в процеса на взимане на решение и получаването на конкретни финансови средства са важни аспекти, които трябва да се включат в политиката на сближаване и в стратегията 2020. Мисля, че тази стратегия трябва локално да е, бъде приложена и то не само чрез структурните фондове да бъде финансирана. Смятам, че доклада на господин Ластра е много добър и добра изходна точка, но не е достатъчно. Благодаря. Давам думата на господин Анкоракис. Благодаря, госпожо председател. Смятам, че този доклад, който сега разглеждаме, е значителен. Ние трябва да вземем предвид развитията в този период от време, но най-важният въпрос, според мен, е следния. Разликата между различните региони в Европейския съюз се увеличи в последните години. Е, колежката преди малко го спомена това. Ако в докладите няма решение на този проблем и първоначално да се даде отговор защо това се получава, то тогава това не е добре. Има и данни по този въпрос. Смятам, че няма да можем да постигнем такъв случай целите на сближаването. Въпреки, че е една по-висшестояща цел в нашата работа е тя. фондовете по сближаването, така наречените кохезионни фондове, как могат да се използват за развитие на регионите в Европейския съюз? Регионите да се сближат по развитие и трябва да се изработят подходи и да изготвим съответна политика за бъдещето. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика за действително великолепният доклад, като се има предвид, че той работи при трудни условия. Първоначалният подход за този доклад по собствена инициатива бе анализ по това как политиката на сближаване допринася за Лисабонската стратегия. Има много хора, които твърдят, че Лисабонската стратегия е неуспешна. Тя се е провалила и не постига това, което, за което е замислена. Затова искаме да направим изслушване в тази комисия, за да обсъдим и да поставим фактите на масата и съответните оценки. Няма достатъчно факти и числа до сега, които могат да бъдат поставени на масата. Аз предупреждавам, че ние не бива да губим от поглед, а действително е нужно да направим анализ. Дали действително това е така? Имаме ли полза? Има ли напредък благодарение на Лисабонската стратегия? Това, което сега правим и което комисията е предложила и което съпровожда парламента по-настоящем, е една стратегия, която още не е завършила, да не говорим, че не е анализирана и още не е завършила. Това е една нова 10-годишна стратегия, без да знаем всъщност как трябва да функционира. И за това е много трудно. Рикардо, поздравявам те за това, че действително в този доклад си включил добро съдържание. Но това не означава, че ние в следващите месеци или следващите години докато формулираме на ново политиката на сближаване, не означава, че не е добре да седнеме и да анализираме какво, кое, от което дискутирахме преди 4 години, действително се е случило сега и кои цели са постигнати. Беше споменато, че е нужна информация. Аз мятам, че през следващите месеци действително ни е нужна интензивна дискусия по този въпрос и по това какво ще правим в бъдеще. Иначе някой може да стигне до идеята да ни, е, да ни е, каже, че развиваме само празна работа, което не е добра за кохизионната политика. Ние е нужна добра политика на сближаване не само за регионите, но и за европейската интеграция. Смятам, че е добър подход намерен в този доклад, но ние трябва да направим анализ на Лисабонската стратегия в нашата комисия. Благодаря. И ще използвам само тази възможност и да кажа няколко думи. Както каза Дир Канер, комисията в края на март ще приеме стратегически доклад, в който ще бъде предоставена повече информация. Ще бъде представен и политически доклад по това време от Рикардо Кортес Ластра – така че, може би, за следващото заседание би било полезно комисарят да дойде тук, за да проведем дискусия по стратегическия документ, който съвета ще разгледа по време на следващата среща на високо равнище. Ламберт Ван Ниставрой има думата. Благодаря. Много се радвам от обхвата на доклада. Не съм толкова доволен от начина по който върви дискусията. Ние сме комисия, предоставяме повечето средства Лисабонската стратегия и за новата стратегия 2020. Но, както казах вчера, съветът върви е, без да се съобразява с нищо, без да се оглежда настрани. Абсолютно е неприемливо от тяхното поведение. Съгласен съм с е, координатора от социалистическата група. Не можем просто да приемаме това поведение. И може би обмислям да внеса изменение. Мисля, че трябва да разгледаме онова, с което не сме доволни. През последните години се осъществяваше наблюдение на Лисабонската стратегия. Те заключват, че 70% от инвестициите са на регионално ниво. И защо да не възприемем следната идея. В доклада КОК В този доклад се казва, че държавите носят отговорност. След това държавите съставяха доклад на всеки две години, който изпращаха в Брюксел и всичко свършваше до тук. Така че, защо да не променим нещата? Защо не изключи споразумение Европа с регионите да изпълня стратегията 2020 година? И да видим как върви изпълнението и да можем да обсъждаме изпълнението с унези, които изпълняват стратегията. Тогава, когато всички носят отговорност, никой не носи отговорност. Ние трябва да разговаряме с регионите, с общините. А, ние си задаме въпроса как е бил изготвен документ, доклада за оценка много често докладът въобще не е бил обсъждан с регионите. Тази практика е доказала своята е, непригодност. Ето защо смятам, че с регионите, които искат да работят по 2020 година, и аз съм готов да спазваме многостепенния подход и градовете и регионите да участват в дискусията. И ако някои региони не искат да участват в дадена дейност, ми да не участват. Това е тяхно право. Но ние трябва да направим така, че онези, които приемат идеята, не става дума за това да се пее в хор, всички пеят в хор, но знаем, че някои стоят там, но всъщност от устите им не излиза нищо. Ето това е Европа. Така че трябва нов тип договор. Онези, които работят добре по стратегията, да изградят нови отношения. Аз искам едно споразумение с регионите и градовете. И може би по този начин ще можем да излезем от този, от този кръгов начин, по който водим дебата. Така че аз искам повече видимост, както каза председателят, да бъдем по-близо до гражданите, тъй като това е тяхна програма. И ако не излезем от кръга, ще се окаже пак, че никой не взима, не поема отговорност. Когато човек иска да поема отговорност, я поема. Ако не иска, не я поема. Мисля, че по този начин ще помогнем и на господин Арни в процеса на дебата. Михаил Тойлер. Благодаря, госпожо председател, скъпи колежки и колеги. Е, темата, която засегна колегата Ламберт Ван Нисел-Рой, е интересна и важна и аз се присъединявам към нея. Много хора установяват, че е, липсва идентификация, липсва въодушевление при прилагането на стратегията. Но как да се преодолее това? И затова, госпожо председател Хюбнер, аз само мога да ви подкрепа с вашето изискване, че ние като парламент да играем важна роля в стратегията 2020, равнопоставено със съвета. Смятам, че в е, елемент от е, бъдещата европейска стратегия не трябва да бъдат спорове между комисията, държавите членки и, и така нататък, и между парламенти, национални парламенти, а само когато тя стане общо дело на гражданите и гражданите, защото бъдещето на Европа принадлежи на гражданките и гражданите, а не на някои функционери или на правителства или политически е, лица, взимащи решения. За това е важен разговор. Ние трябва да кажем е, компонентата близост до гражданите в стратегията 2020 трябва да стане централен елемент. Тук обаче имам един въпрос е, към вас. Ако, ако разгледаме доклада аналитично и не бива да изпускаме от поглед тази това, трябва да си извлечем полуки от регионалните програми за насърчаване. Нужна ни е повече информация ако погледнем стратегията 2020, възниква следния въпрос. И може би можем да чуем от вас или от друг днес отговор на това. Въпросът ми е към следното. Сега програми, има програми, които се намират в процес на изпълнение. 2010, 11, 12, 13 година, които които е, могат да изместят структурните изисквания, регионалните изисквания, имайки предвид стратегията 2020. Искам да знам какво е планирано, като виждаме с какви е, измествания се прилагат програмите. И затова от гледна точка на регионалната дирекция, е, на главната дирекция по регионална политика, дали сега има а, програми, които се насочват към нови цели, имайки преди стратегията 2020. Благодаря. You, Благодаря, Ян Олбрихт. И след това господин Целер. Благодаря ви, госпожо председател. Ако може да ми позволите малка провокация, в смисъл че ако сега чуваме хората да казват, че Лисабонската стратегия е била неуспешна, дори председателя Барозо използваше термина провал, че тя била провал. Ако ще правим връзка между политиката за сближаване и стратегията от Лисабон, тогава а, ще се опетни и политиката по сближаване, ако има такава връзка. Така че наистина трябва да бъдем градивни в нашите заключения. Ако видим каква е предисторията на Лисабонската стратегия, не винаги е съществувала връзка между тази стратегия и политиката по сближаване. Лисабонската стратегия по-скоро бе въпрос на открита координация. Това беше метод на открита координация и всъщност основната отговорност попадаше в ръцете на държавите членки. Опитахме се да накараме регионите и големите градове. И това, според мен, беше и извода от доклада КОК, когато се предложи изготвянето на тъй наречен черен списък. И а, това беше всъщност а, разп разпространението на чадъра, така да се каже, на Лисабонската стратегия върху всички. А, за да се движим в а, правилната посока, трябва европейската политика да се гради на стабилна основа, иначе няма да се постигнат необходимите резултати. Смятам, че стратегията е свързана а, с а, разпределяне на ресурси, с използване на единен а, набор от инструменти и а, вие всъщност изпомняте разпределението в старите държави членки. Това е нещо, което сега се разглежда много по-внимателно и това, което ни помогна да видим и докладчика. А, мисля, че има всъщност две стратегии. Мисля, че беше грешка че не бяхме включили политиката по сближаване а, като резултат и като въздействие върху Лисабонската стратегия. Смятам, че политиката по сближаване можеше да спаси Лисабонската стратегия и би било хубаво още от самото начало да бяха свързани, но ние знаем всички, че тези две неща са различни. Виждаме какви са критериите, какви са целите гонени от Лисабонската стратегия и всъщност има опасност да се изхвърли добро доброто с лошото и ние трябва винаги да имаме актуална информация в контекста на стратегията до 2020 година. Нека да не изхвърляме това, което бе полезно от Лисабонската стратегия. Нека да ги спасим по някакъв начин и да ги приложим в следващите 10 години. Говорим за регионите, но също така трябва да говорим за региони и градове, защото всичкото това е една отворена среда без граници. Спомням си едни доклади на държавите членки по този въпрос. Нека наистина спасим това, което бе полезно от Лисабонската стратегия, но в същото време да избегнем грешките, които бяха присъщи по зададеност на тази стратегия. Ако можем тези две неща да ги изпълним а, и а, това ще ни помогне при бюджета. Много. Благодаря, госпожо председател. Ако изхождаме от нещо, искаме да постигнем нещо ново, смятам, че първо трябва да анализираме какво се е случило. Благодаря на докладчика. Той е следвал този подход. Говори се много за регионите. Преди да стана член на Европейският парламент, бях на регионално ниво политик и бях доста ангажиран в мой регион. Трябва да кажа думата Лисабонска стратегия знаех я само от вестника, тази стратегия. Тя не беше основа на нашата ежедневна политическа дейност. Това е от една страна. От друга страна, мисля, че задача на стратегиите е да си поставят цели. И тук съм съгласен с много от преждеговорившите колеги. Ако цел на Лисабонската стратегия е Европа да стане най-динамичният и економически развит район, то тогава тази цел не е успяла. Това не го успяхме да постигнем да се каже само, че е имало финансова и економическа криза в глобален мащаб като причина, няма да ни помогне, тъй като други економически региони бяха много по-засегнати от Европа от тази криза. Следователно, къде е новият европейски подход? Искаме ли да продължим по тази цел да работим или ще си поставиме нови цел? Европейски съюз 2020 като стратегия казва, че ние искаме Европа да продължи да бъде двигател на глобалното развитие и по-специално в иновациите. Но какво ни е нужно за това? трябва да участват всички, независимо на европейско, национално или регионално ниво. Но няма да успеем това да направим, ако не е цел на общността. Пълвата реакция на стратегията 2020, ако вземеме Германия, и регионите е негативен отклика. Днес има заседание на отделните министри от провинциите в Германия по европейската политика. Бундесрата вчера взе отрицателно становище по стратегията 2020, защото е нарушен принципа на субсидиарността. Това е един момент, от който трябва да произлезем, когато се формулират на регионално ниво резерви към тази стратегия. Това го видях и при нашият парламент, германския парламент, Бундестага. Има проблем с комуникацията. При постигането на целите всички трябва да действаме заедно. Спирам се и на нещо, което вчера бе споменато от високо споменатият, високо признатият от мен президент или председател на Европейския съюз Бузек, който го каза вчера в Германия. Европа може да бъде успешна само ако европейската мисъл е на всички нас в главата, на всички членове на Европейския съюз. Тоест, важното е Европа, Европа в глобалната конкуренция. Това трябва да имаме предвид. Става дума за глобално съревнование. И тук идва въпроса за политиката на сближаване, която през последните 10 години трябваше да се справи с редица проблеми. Това, което колегата Олбрихт каза, например, разширяването с 12 нови държави членки беше важна задача, която можа да бъде постигната само с благодарение на средствата, които политиката на сближаване предостави. И сега въпросът е обаче как ще продължиме с нашите цели – имайки предвид глобалното съревнование. И установяваме, че някои са по-добри от нас. Американците, китайците, индийците излизат по-добре от кризата, отколкото ние. И за мен възниква въпроса. Как да формираме политиката на сближаване? Трябва ли да продължи да бъде инструмент на преразпределение в Европейския съюз? Там, където нещо, нещо има все още нещо, ще го вземем и ще го дадеме на регионите, които до сега не са се справили. Или, ще кажем, целта е по-виша. В глобален мащаб, в глобалното съревнование трябва да се наложим. Трябва да, да, да, да имаме силни страни и да се концентрираме върху тях. Когато в иновациите, в многообразието, което съществува в Европа, а, приложим нашите силни страни и ги използваме и в бъдеще, то и тогава ще бъде това от полза от тези, които изоставаха в рамките на Европейския съюз. Тогава ще имаме възможност в рамките на Европейския съюз да следваме целите и да подпомагаме регионите, които имат нужда от нашата помощ. Ако в глобалното съревнование не се наложим и нямаме средства да продължиме политиката на сближаване в смисъла на конвергенция. Такъв дебат трябва да водиме. Благодаря. Благодаря. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Искам най-напред да поздравя моя колега Рикардо Ластра за неговия много провокативен доклад. Докладът открива един важен дебат. И когато казвам това, имам предвид, че като имаме предвид всички полуки от Лисабонската стратегия с нейните успехи и провали, следва да си зададем въпроса. Какво липсва на Европейския съюз, за да успее? Мисля, че първо му липсва политическо управление. Това се проблемът е някъде решен с, с Лисабонския договор. Освен това, липсва економическо управление. Мистър, председателя на Белгия обясни необходимостта от економическо управление. Необходима е стратегия, която да позволи на Европейския съюз да стане действително глобален фактор. Тя обаче не разполага с двата основни вектора съгласуваност, последователност в економическото управление. По този начин оставаме само на ниво декларации. Стратегията 2020 година, ако оставим на съвета разработването и парламентът ще се превърне само в един орган, който утвърждава тази стратегия. Трябва да признаем, че в съвета господства националното е, измерение. Е, това видяхме е, това в, в дебатите за това как да се излезе от кризата. С други думи, ние губим основното възможността да предприемем стратегически подход от страна на Съюза на държавите членки. Наскоро прочетах книгата на Лестър Браун Plan Before. Скъпи колеги, ние не казваме, да ние говорим за нова европейска, нови Европейски съюз, обновяваме енергия, чудесни думи. Ако останем на ниво документи, ако направим обаче сравнение с проектите в САЩ и Китай, си даваме сметка, че Европейския съюз изглежда глупаво там като там има политическо-економическо управление, а при нас такова няма. Така че, ако помислим за това как да излезем от кризата. Е, разликата между богатите и бедните се засилва. Ако се запитаме какъв модел регион искаме и какъв модел за Европейския съюз искаме, националното решение не е най-удачно за Европа. Може би трябва, може би ще то дава решение за някои държави членки и така. Като привесвам този доклад, аз ви призовавам парламента да изиграе решаваща роля в разработването на стратегията Европейски съюз 2020 година и а, да си осигури възможност през 2020 година да не се говори за още един провал. Благодаря на докладчика за чудесната работа. Изказванията са добри, така че няма да повтарям казаното до този момент. Стратегията 2020 година е амбициозна. Това беше казано многократно. Що се отнася до Лис... Лисабонската стратегия, тя не даде резултати. Защо? Просто защото държавите членки не поеха ангажимент в тази стратегия. Що се отнася до стратегията 2020, трябва да избегнем това да се повтори. С други думи, трябват ни конкретни цели. Бяха споменати много добри идеи, но и това е чудесно, но какво да предприема от тук нататък. Може би ни трябва система от моркова и тояга с амбициозни а, цели. Трябва също така да имаме предвид и бюджета за стратегията. В общностния бюджет стратегията трябва да има приоритетно място – трябва също така да се осигури взаимодействието а, и връзката между различните източници на финансиране. По-нататък, в контекста на структурната политика, а, може би трябва да предвидим някакви дейности, а, без да забравяме всичко онова, което трябва да направим, за да мобилизираме регионите и различните източници на финансиране. дами и господа, да се върнем на основните положения в доклада. Какво направи политиката за сближаване за постигане на целите на Лисабонската стратегия. Мисля, че дебатът трябва да започне и съм благодарен за това, че нашия колега Ластра постави началото на този дебат. Ние разполагаме с инструменти, с ресурси, които съществуват от много малко време. С други думи, не разполагаме с достатъчно данни, независимо от това трябва да се опитаме да направим анализ. И идеи като партньорство, интегриран подход, субсидиарност, това са основни понятия, но те трябва да бъдат обосновани. Например, нека да помолим отделни държави и членки как са обсъдили своите приоритети. Тогава, когато са учители приоритетите на регионите и градовете, дали интегрираните планове са постигнали успех – дали тези ресурса били използвани по-рационално от други. Средствата били ли са насочени в правилната посока? Можем ли да дадем отговор на въпроса защо общините не са участвали по-активно в освояването на средствата. Само две общини са се възползвали от тях Амстердам и Роттердам. Защо не се е случило това в други държави членки? От какво са страхували общините? Разполагахме с инструментите Джереми, Джесика, те се основават на съвременни принципи, но приложението им е ограничено, а всъщност тук е, всъщност това е бъдещето. И какви са пречките пред изприлагането на такива модерни принципи? И една последна забележка. Ние не сме единствените, които се опитваме да решим тези проблеми. Комитетът на регионите също работи активно. Защо не ги попитаме? тях е, за това какви препоръки биха направили, къде виждат проблемите и след това да направим а, е, с, с анализ. Мисля, че предложението на госпожа Гресле за мини слушване е добра идея. Мисля, че този доклад би трябвало да послужи като основа за анализ и препоръки за това как да използваме по-добре и по-ефективно европейските средства. Благодаря, госпожо председател. Слушайки днескашната дискусия, искам да благодаря на докладчика за точка 14. Ако погледнем стратегията 2020 и имайки преди, че вчера говорихме за съревнование, растеж, искам да напомня – на някои, че днес думата човек не съм е чул. Всъщност, за кого е нужен растеж? Защо такава голяма, а, такова голямо значение придаваме на растежа? Защото хората на Европа трябва да имат полза от това. Относно регионалната политика, а, познавахме Лисабонската стратегия до сега само от вестниците – но хората в регионите се интересуват какво имат те лично, какво имат децата им, каква полза имат те от това. И затова искам да подчертая това, че конкурентоспособността, растежа имат смисъл само когато говорим за това каква е ползата във всички региони на Европа от това преразпределението не трябва регионално да се разглежда, а се, трябва да се разглежда от тези, които от местата, където правят печалба, до местата, които участват обаче в това, макар че нямат възможност. Това малко наивно ми се струва, че има и социално-романтични изказвания. Но не трябва да забравяме, ние работим за хората. Не става дума за технически мерки, не става дума само за процеси, само за оптимизация на достъп, а накрая какво остава от това? Каква полза имат европейците и европейките от нашите решения? Какво имат, каква полза имат в техния живот? Така че растеж, конкурентоспособност няма да а, бъдем успешни, ако не мислим от самото начало за хората. Благодаря. Благодаря, госпожо Каленбах. Това е края на списъка с изказвания. Може би Диар Канер да помоля за кратка реакция и някои други от докладчиците, ако искат да обобщят. Благодаря ви много, госпожо председател. Искам много да ви благодаря, че ме поканихте на този дебат. Трябва да кажа, че беше много богат дебат за мен. Искам само да извадя от него няколко пункта, които ми се сториха много важни. Едната забележка, направена от госпожа Килнер. Нека нещата да се поставят на масата, нека се обсъждат и анализират. Това е нещо, което трябва да направим. Мисля, че април и май имаме много възможности да направим това. В края на март ще излезем с стратегическия доклад. На 19 април се надяваме, че ще публикуваме синтезът, обобщението на оценъчния доклад, т.е. това ще е обобщение на всички оценки, които са направени на периода 2000-2006 година и а, това ще покаже а, какви са резултатите, какъв е приноса на периода от 2000 до 2006 година за стратегията от Лисабон. Но разбира се, извън на самата стратегия, а, ние имаме а, целите свързани с економическата, социална и териториална кохезия, сближаване. Това е нещо, по което трябва да поработим. Мисля, че Олбрихт направи едно изказване, една забележка и от господин Целер чухме нещо в подобен дух. До известна степен е жалко, че политиката по сближаване беше изрично свързана с стратегията от Лисабен и то само за периода 2007-2013. Спомням си, госпожо председател, вие често ми казвахте, когато сте посещавали регионите, че а, всъщност много малко се знае за Лисабонската стратегия и само чрез контакта на регионалната политика с, програмите за регионално развитие по време на дискусиите за периода 2007-2013 се появява термина Лисабонска стратегия и той придобива по-конкретни очертания в а, главите на хората в много региони. Нека не повтаряме а, тази грешка при стратегията за 2020 година. Трябва да се уверим, че тази стратегия и нейните цели са напълно известни на местно ниво от самото начало и това до голяма степен ще бъде въпрос и задача на регионалната политика, на политиката по сближаване. Трябва да кажа, че се радвам да видя, че въпреки а, факта стратегията 2020 година до голяма степен а, копира а, приоритети и а, цели а, от Лисабонската стратегия като конкуренция и нововведения. Тази стратегия до 2020 година има и нови а, елементи. А, много по-изрично се застъпва социалното измерение и също така бих казал по-изрично се а, застъпва въпроса за а, устойчивостта на околната среда, нейното опазване и използване. Също така е много жалко, че твърде късно регионалната политика а, взе а, под крилото си, така да се каже, Лисабонската стратегия. А, 2007 година ние започнахме, а, приехме до края на 2007 година съответните програми. Но 2008 и 2009, като започна да се прилага програмата, вече е 2010 и виждаме, че само малка част от а, това, което се е предлагало в политиката по сближаване е, било, е била използвана. А всъщност днес правим преценка едва днес за Лисабонската стратегия и а, я подменяме с стратегията до 2020 година. За съжаление, не сме имали време да анализираме действително каква е а, връзката действително между политиката по сближаване и Лисабонската стратегия. Разбира се, политиката по сближаване е самостоятелна в своето качество. Много депутати споменаха, че правилно трябва тази политика, трябва да продължи да съществува, докато има такива големи разлики между регионите. Това е един израз на солидарност, но не в смисъла на благотворителност. Това е солидарност в смисъла на насърчаване на развитието. И когато погледнем оценките, на периода 2000-2006 година. Едно изречение ми се е забило в главата, което е много важно. В него се казва, че да, дори факта, че даваме пари поради солидарност и факта, че сме подкрепили региони, които са изоставали, всъщност е имало благоприятен ефект върху европейската економика като цяло. Това е много важно. Обаче от друга страна има също много важно нещо, тъй като живеем в глобализиран свят, ние не можем да видим какви са средните стойности в Европейския съюз, а да доведем изоставащите до средното за Европейския съюз. В същото време трябва да си даваме сметка, нещо казано в политиката до 2020 година, че пред нас е изправен един много бързо променящ се, глобализиращ се свят. Така че е, това, което в бъдеще ни предстои, е да намерим подходящото равновесие между тези две цели, които, разбира се, са тясно взаимосвързани. И ние, е, според мен, е, трябва да ги разглеждаме едновременно. Ако успеем да постигнем това, тогава съм уверен, че ще има огромен принос за бъдещото развитие на Европейския съюз и на това е до голяма степен целта на стратегията до 2020 година. Трябва да посрещнем абсолютно всички предизвикателства, които са пред нас, развивайки обществата и економиките си. И всъщност ние се връщаме към конкретните формулировки, които са много прости в договора. Всичкото трябва да е балансирано, да има равновесие между тези всички елементи. Ако се опитаме да работим по тези конкретни задачи в бъдещите месеци и години, аз съм сравнително оптимистично настроен, госпожо председател. Искам да благодаря още веднъж за проекто доклада на докладчика. Преди да дам думата на Рикардо, искам аз да си дам думата думата, за да кажа две неща. Първото нещо, господин генерален директор, вие казахте, че някои хора разграничават между договора, където пише, че трябва а, с регионалната политика, политиката по сближаване да намаляваме разликите между регионите. Разбира се, а, целите а, трябва да се повтарят както в политиката, така и в а, Лисабонската стратегия и стратегията с 2020. Какво означава да намаляваме разлики? малките. Това означава да караме изоставащите да растат по-бързо и този растеж да бъде устойчив. Той да бъде поддържан утре и в други ден и да не се изгуби това предимство за сметка, за наша сметка и в полза на Китай и Индия. Тоест, трябва да а, Продължаваме с приоритетите на Лисабон, на нововъведенията, познанията, енергийната ефективност, възобновяемите енергийни източници или там както а, искаме да формулираме устойчивото развитие и растеж. Но това трябва да се прави по най-ефективния начин. Трябва и в световен мащаб да видим какви са предизвикателствата. Света няма да ни чака нас. Ние трябва да наваксваме не само а, в сравнение с съседите си, е, с, а, е, а, е, в рамките на Европейския съюз, Полша, Германия, Украина или така нататък, но трябва да видим други държави, други региони, които са по-конкурентни от нас. Второто нещо, което искам да отнесете от тук, тъй като вероятно няма да останете много повече за дебата. Ако можете да отнесете едно послание от тук. Ние разбираме, че дебата за стратегията до 2020 година е начало на дебат и по бъдещия бюджет. Това, което на нас ни е налично в момента а, за, като финансиране за стратегията 2020 година, това е и европейския бюджет, защото капиталовите разходи, инвестиции сигурно са нараствали с десетилетия, с проблемите на финансовите пазари, така че наистина ще е предизвикателство да получим финансирането от фин, финансовите пазари, както сме го правили преди. Така че трябва да, оптимално да се използва европейския бюджет. Какви са връзките е между стратегията 2020 година и европейски бюджет? Да намаляваме ли разходите, е, да кажем, в 20 секторни фонда и е, да ги съберем е, на едно място? Може би нови компетенции трябва да се възложат на Европейската комисия, обаче това ще ни струва още повече и в пари, и в години. Така че трябва да видим дали наистина Европейската комисия легитимно и с правомощия може да управлява тези средства, а може и да използваме политиката за сближаване от друга страна за управляване на тези средства, защото ние сме инвестирали в миналото в развиването на тези механизми. Ние имаме вече политика, която отговаря на всички критерии. А, ние имаме а, политика, която е финансирана възоснова на стратегически цели, а, които след това са адаптирани към териториалните, регионални и местни специфики. Също така сме преминали в миналото и през всички а, преговори. Знаем как да разпределяме а, парите между региони, между програми и проекти, ние имаме и вече механизъм за наблюдение и надзор на целия процес. Имаме си и механизъм за подпомагаме. Генералните дирекции по заетост, по регионална политика, по околна среда разполагат с много хора, които могат да ходят на място да помагат с изпълнението на проектите. Така че ние вече имаме механизмите за осъществяване на една такава политика. Защо да измисляме опитваме нови неща, да преоткриваме топлата вода и да губим време в а, разработването на нещо ново и да губим и пари по този начин. Сега има известни промени в стратегията 2020 година, дори и с измененията до 2005 година, които видяхме, все пак механизма е доста мек, така да се каже. Ако може вие да ни а, помогнете в а, а, тази сфера, така че предлагаме ви нашата политика, която смятаме, че можем да помогне на Европа, както Ламбер казваше и други а, колеги това трябва да даде възможност за осъществяване и на новия договор. Това е договор, в който се казва, че Европейския парламент представлява европейските граждани. Тоест, става въпрос за европейските граждани, а не местните там власти, органи и така нататък. Коя политика може да получи участието на гражданите? Именно нашата политика е това, която се занимава с гражданите на местно ниво. Така че всеки, който смята, че може да постигнем тези цели с различни механизми, смятам, че това не е политически коректно. Това е моето усещане. Искам да дам думата на Рикардо да каже няколко заключителни думи по дебата. Благодаря, госпожо председател. Всички забележки ще ги взема предвид всичко това, което беше казано от колегите по време на тази дис... дискусия. Обмяната на мнение беше много интересна. Това беше една обратна връзка за мен от различни мнения. Искам да благодаря преди всичко на госпожа председателката Хубнер. Тя действително ме активира да напиша този доклад няколко кратки бележки от моя страна относно това, което беше казано. Не става дума тук за доклад за стратегията 2020, а за принос на политиката на сближаване към тази стратегия. Трябва да правим разлика между двете неща. Важно е, че това обсъждане го направихме в нашата комисия – че Европейският парламент бързо да придвижи тази тема напред, тъй като хората очакват стратегията бързо да бъде прията. Ситуацията, в която се намираме в момента, е доста сложна за всички. Аз съм съгласна, съгласен, че регионите и местните органи трябва да играят важна роля – трябва да участват във всички фази на изготвянето на тази стратегическа политика. Господин Ламберт, също съм съгласен с вас. Важно е, че от страна на европейските граждани е, остане впечатлението, че участват в нещата. Политиката на сближаване действително спасява Лисабонската стратегия – но е нужно координиране на всички политики, които участват. И политиката на сближаване беше действително е единственият задължителен момент в тази стратегия и затова политиката на сближаване трябва да бъде по-силна в рамките на стратегията 2020. Господин Целер, съгласен съм с вашето мнение. Важно е а, местните органи и регионите да нямат чувството, че са извън нещата, когато се работи по тези въпроси. Политиката на сближаване и новата стратегия се нуждаят от по-добра комуникационна политика на локално и регионално ниво. Това трябва да го постигнем, защото е много важно. По този начин можем да избегнем грешките, допуснати в миналото. Господин Остерой, Нисълрой, Рой, е, съгласен съм. Нужно ни е управление на економиките в миналото нямаше координиране и това беше проблем. Затова политиката на сближаване е толкова важна за стратегията 2020. Съгласен съм и с това, което господин Ана каза. Ние трябва да подобрим този доклад и аз действително съм на ваше разположение. Вие може да внесете вашите изменения. Благодаря. Благодаря, драги колеги срокът за подаване на измененията вече е 24 март, 18 часа. Моля, бързо да внесете желаните от вас изменения. Господин Ане, вие трябва да си тръгвате, забелязвам, но имаме още една важна точка от дневния ред.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 Говорихме за една важна политика, а сега става дума за прилагането на политика. Моят доклад е доклад за прилагане. Доклад относно прилагането на политиките и как функционират нещата. Много е полезно, ако е, това се прави в комисията Реги от време на време, т.е. нашата комисия, но става дума за регионални фондове, Европейския фонд за регионално развитие, седмата рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие, както и инновационната програма за малки и средни предприятия. Поради това е добре, че ние решихме да действаме по един друг подход. Член 50 позволява да се включат и комисията ИТРЕ. Беше ни казано, че сътрудничеството е доста кооперативно, в добър дух е протекло и това е важно за подобряване в бъдеще. Затова имаше различни а, предложения от комисията ИТРА. Важно беше въпроса с прилагането на и затова да ни за всички, които ме подкрепят подкрепих. Искам да обаче да бъда кратък сега. Говорихме за работни документи. Те са представени. Мисля, че имахме едно желание. През последният мандат искахме да се концентрираме повече върху изследванията и иновациите. И това функционираше добре. Има голяма разлика между финансовите средства от една страна и от друга страна има финансови средства, средства по седмата рамкова програма, които се дават в Брюксел. И желание на Европейския парламент е да има съответна политика, както казах, регионалните фондове имат а, други цели на европейско ниво. Тези стратегически документи на национално ниво да се приложат. И има възможност действително цялото това нещо да се приложи децентрално в рамките на тази, е, тази рамка. Трябва да се види в практиката, в градовете, в регионите, как функционира така. И се установява, че инструментите трябва да бъдат приложени. Трябва и да можем да прилагаме тези неща. Това означава партньорите ни на место да бъдат в състояние да прилагат тази програма. Не бива да е сложно. Не биват само специалисти да бъдат това, които разбират тази програма. Не. Предприятията, университетите, институциите, свързани с разпространение на знания, трябва да могат да следват тази програма и малките и средни предприятия. Градовете също трябва да участват, също и общините. Както казах, в този доклад видяхме как действат на практика нещата. Това е един доклад относно прилагането и ще имаме сега обсъждане. От страна на комисията ще чуем също мнение. Трябва да има още един доклад, в който да се опишат добрите примери. Това е мое мнение. Аз бях впечатлен от доклада на Европейският съюз, комисията изготви един документ, така наречения non-paper, относно бъдещето. И се каза, че трябва по друг начин да действаме. Сърскостопанската политика е остаряла вече. Има структурни фондове, които също отдавна съществуват. Можем да ги забравим сега. А, можем да ги да използваме нещата по друг начин и бях малко очуден от това, но в моя доклад показвам, че регионалната териториално сближаване е важно, тъй като в регионите можем да действаме децентрално. Можем една децентрална политика да прилагаме и това функционира доста добре. Имаме добър поглед върху нещата, виждаме конкурентните сили, силите, които участват в, в економическото съревнование. И тук възниква въпроса как може да се засили конкурентоспособността, как да стане това с помощта на инструментите, които са на наше разположение. Това означава, че трябва да развиеме добра политика на изследване и иновации. И преди всичко в градовете и регионите трябва да я приложим. Това ще доведе до иновации в продуктите, в процесите, технологиите, в економиката в отделните предприятия, работните места, ще има висококачествени работни места. И накрая трябва да се приеме, че някои градове и общини в градските центрове могат да приложат различни неща по-добре, тъй като концентрацията на хора е различна. Като се има предвид, че се познават по-добре някои програми но съм съгласен и с мнението, което сутринта беше изказано. Ако това бъде направено по един добър начин, например, предизвикателствата като енергия и транспорт се приложат правилно, е добре някои региони да участват по-активно. Например, градските региони трябва да бъдат повече стимулирани от други региони, но въз основа на доброто сътрудничество и на връзките с други региони. Няма разлика в това отношение. Нашият доклад Моят доклад съдържа различни основни моменти за политиката 2013-2020 година. И ако и виждате в него това, ще бъда много щастлив. Благодаря на докладчика в Сянка за великолепната дискусия, която водихме и може би ще колегите са видяли някои неща, които с удоволствие ще ги допълним. Благодаря на всички колеги, на сътрудниците ми, на тези, които в комисията ИТРЕ работеха и които отговарят за изследванията и иновациите. Трябва да участват по-активно, тогава синергийни ефекти ще постигнем. И още веднъж трябва да погледнем листа за съгласуване. За гласуване. Благодаря. Благодаря. Господин Димаркас също ще замеща удоволствие да ви дам думата. Благодаря, госпожо председател. Първо искам да благодаря за възможността като докладчик в ИТРА комисията да говоря, но Но благодаря за това, че имаше такава великолепна инициатива. Става дума за това, че профукваме, така се каже, нашия потенциал в Европа, защото не насочваме нещата в една посока. Поради това е една великолепна а, великолепна основа преди известно време бе прият стратегията 2020. Лисабонската стратегия вероятно е пропаднала, защото много цели бяха поставени, не беше достатъчно конкретна. Сега при плана 2020 може би имаме шанс да назовем само 5-6 конкретни цели, които са измеряеми и това обаче може да стане само и сега ще използвам новата дума стримлайнинг, когато в една насока всички усилия бъдат вложени, например да има част е, изследвания, финансовите министри не са а, много воодушевени от това, но 3% от брутния вътрешен продукт може да се използва за тази цел. Става дума за устойчиво развитие, ефикасност, ако искаме това да направим, може така да подходим както в миналото, различни фондове, различни инструменти за насърчаване, а, без имат връзка един с друг, бъдат използвани паралелно и в някои случаи са, са противоречиви, са, а, и, а, си пречат един друг. Поради това има смисъл да търсим синергийни ефекто. Например, електрически автомобил, един пример. За какво става дума? В а, индустриалната комисия, комисията по изследвания, иновации, е, следиме е, въпроса с това развитие. Когато говориме за електроавтомобил, трябва да говорим и за батериите, които функционират на никелова база. От две години един друг път вече се прилага с литиеви батерии много бързо се развиват нещата. Иновация има, сега трябва обаче инфраструктура да се създаде. Каква е ползата, ако имам автомобил с литиеви батерии, но нямам съответна структура, особено в а, а, извънградските райони, където не мога да зареждам тази батерия. Ножа ми, ми е също и протокол на европейско ниво. Парламентът работи много по-добре, отколкото Европейската комисия по тези въпроси. Госпожа Хюбнер познава това кога, от нейното време, от това време, когато различни генерални дирекции трябва да си координират работата. За това с Ламберт заедно насочихме усилията си. И става дума за това от идеята, от иновацията, от откритието през иновацията до продукта или услугата, до прилагането, именно създаване на инфраструктура, да постигнем една цяла отливка, един цял резултат, комплексен резултат. Как е това възможно, когато, както казах, назовем 5-6 цели, по които се обединим, например, средно предприятие изследователски институт днес може да получи средства от Кохезионния фонд, от Регионалния фонд, но а, формулярите за заявления в изследователския сектор FP7, иновационният, това е програмата СИП, в регионалната сфера Интерек. Това са съвсем различни а, документи и заради това е трудно. В бъдеще искам един регион да е в състояние да използва всички програми. Но три, три проблеми възникват. Един е проблем споменах. Това бяха различните условия за е, кандидатстване. От друга страна, трябва да има комисия за съфинансиране. Не може от един фонд, например регионалния фонд, да се използват пари за един проект и едновременно с това и от а, програмата СИП по същия проект. Това трябва да се промени. Например, някои региони на Европа, ако искаме да им помогнем да напреднат, трябва да имаме предвид и третия проблем. Имаме твърде малко експерти, това са хора, които са запознават с условията за кандидатстване. Аз ги наричам а, научни или иновативни менеджери. Нашата задача е обаче да обучим такива хора, за да могат регионите да бъдат помогнати от тях. Относно електроавтомобила, това е, има една инициатива на Испанското председателство, която е много добра. Ако това сега не го направим, е, нека да вземем предвид Гърция. Какво става по-настоящем в еврозоната, когато в една държава а, има механизми за преразпределение, кохезионен фонд, други фондове, но не се използват ефикасно, продуктивно в иновационни инфраструктури, изследователски инфраструктури. Нужна е по-висока производителност. Следователно, трябва радикално да преосмислиме нещата, иначе ще стигнем до а, неуспех. Испания е един пример, следващите примери ще бъдат Испания, Италия, Португалия. И затова всички заедно тук трябва да работиме заедно, да постигнем синергийни ефекти. Затова инициативата на Ламберт Ван Листелрой е великолепен принос в плана 2020, който по друг начин не можем да го приложим. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря. Михаил Тройлер, следващия в сянка. Уважаема госпожо председател, драги колежки и колеги, от двамата докладчика току-що чухме е, техните важни изложения относно до, този важен доклад. Ние искам да благодаря на Ван Ройс за инициативата и на Макакис е от колегата е от комисията ИТРЕ Съвсем малко забележки имам. И стана ясно къде са синергийните ефекти в бъдеще, къде можем да съгласуваме по-добре нещата между изследователските програми и структурните фондове и Кохизионния фонд. Но не по-малко важно в доклада е, че е, трябва да има добра обосновка за различните подходи. От една страна така наречения подход топ-даун – отгоре надолу, добре върхови изследвания, европейската перспектива, световна е, перспектива, основни изследвания, е, мрежи и така нататък, но има и една необходимост и според мен трябва да има място тук за подхода bottom-up, отдолу нагоре. В е, някои неща в практиката виждаме, че има изискване за малки и средни предприятия, също и за малки висши учебни заведения от седмата изследователска рамка. Е, е, тъй като критериите не могат да се постигнат, не могат да се постигнат целите, е, тъй като изследванията не са толкова революционни, колкото трябва да бъдат, но за един регион – и в трансграничното сътрудничество е важен принос, когато в областта на трансфера на технологии на ниско ниво, например с фирмени клъстери, се създадат е, общи изисквания за хората е, на място, по-специално работещите в малки и средни предприятия, това е важна помощ. И смятам, че този доклад, и това е голяма заслуга на Ламберт Ван Нистелрой – и Макакис, които са го изготвили, че да се дефинират ясно границите. Смятам, че трябва да се концентрираме е, върху това и можем да призовем комисията това, което Макакис каза, да бъде направено. Да стигнем до единност, едини формуляри за кандидатстване – да бъдат опростени тези формуляри и изисквания, но голямо внимание обръща и на това в бъдеще да има два пътя. Единият път топ-даун за насърчаване на изследвания и вторият подход регионите с единни процедури да могат да поставят своите локални приоритети, техните особености, за да бъдат задоволени локалните потребности от малки и средни предприятия, тъй като ние знаеме а, къде е потенциалът за иновации на местно ниво. И хората трябва да бъдат оставени да развиват нещата и едно стимулиране от европейските средства действително би било полезно. По този начин ще се намираме на правилния път. Ще има някои малки изменения в доклада. Аз подготвя моите изменения, но генералната линия на доклада е, от на всички политически групи, е, че поздравяваме докладчика. Благодаря. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на господин Ван Нистелрой за доклада и на докладчиците в Сянка. Имам обаче няколко забележки, които може би ще внеса като изменения. Смятам, че доклада трябва да постави акцент върху един приоритетен момент за следващия програмен период – а именно повишаването на средствата за новаторство в областта на устойчивото развитие. По-конкретно енергоспестяване, възобновяеми енергийни източници, предопреодоляване на енергийните загуби за изпълнение на директивата за енергийна ефективност, която парламентът би трябвало скоро да приеме. В доклада отсъства необходимата връзка между новаторство и ин социална интеграция. Струва ми се, че е задължително да се предприеме да се предприемат мерки, така че да се свърже кохезията с интеграцията. Така, например, както виждаме в проекта за общностна програма In Europe. Основната цел на програмата е да окаже подкрепа на новаторството в, в по необлагодетстваните квартали в европейските градове. Целите, които трябва да си поставяме е повишаване на образователното равнище на гражданите в това ниво, повелиш, увеличаване на качествата на, качеството на живот в града, достъпността на физическата среда, повишаване на качеството на живота на гражданите, борба срещу шума, подобряване на осветлението, а също така осигуряване на повече достъп на младите до пазара на труда посредством обучение и достъп до нови технологии. Аз мисля, че докладът подчертава необходимостта от взаимодействие между различните европейски програми за новаторство и научно-развойна дейност. Необходимо е да призовем комисията да даде повече, да отдаде повече внимание на обучението, за да може за да могат местните органи да участват по-активно в тази програма на местно ниво. Благодаря. Шестима души са се записали. Так, и, а пък имаме още една точка от дневния ред, така че бъдете кратки. Благодаря, госпожо председател. Искам да поздравя моя колега Ван Нистелрой за чудесния доклад, в който, а, когато се говори за взаимодействието между научно-развойната дейност и развитието, ние говорим за бъдещето на Европейския съюз. Каква е отправната точка? между 2007 и 2013 година посредством политиката за сближаване. Ние отруихме средствата за научно-развойна дейност и новаторство, но, в, но само в сравнение с програмния период, който го предшестваше бяха отпуснати големи суми за научно-развойна и новаторска дейност. Разбира се, това е важна стъпка напред в сравнение с предишния период, но в сравнение с САЩ или Китай, бих казал, че това е само първата стъпка и ние би трябвало да вървим по този път. Доклада показва много добре пътя, по който трябва да се върви. Не разполагам с много време. Ето защо ще спомена само един-два момента. Важно е да се насърчава моделът, свързан с, с триъгълника на знанието, малките средни предприятия. Много е важно да разберем по-добре, че научно-развойната дейност и новаторството трябва да излязат от университетските центрове и да станат основна грижа на предприятията, малките и средни предприятия и дори на местните и регионални власти. В доклада очевидно се приема, че регионалната политика винаги ще дава възможност да се намерят отговори на проблемите пред Европейския съюз, като например разликата между развитието на регионите, подобряване на конкурентоспособността и преодоляване на резултатите от кризата, но също така промените в климата и демографските проблеми. Оценявам и идеята да се предложат стимули за новаторството. Според мен това е изключително важно. В заключение искам да подчертая необходимостта от по-активно подпомагане на връзката между инфраструктурата за научни изследвания с цел повишаване на конкурентоспособността и броя на работните места. Благодаря още един път и поздравления. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на Ламберт Ван Рой за този доклад. Той е, върви по нов път. Действително нужен е анализ на решените политики и по този път трябва да продължим да вървим. Не само политически насоки да задаваме, но да се занимаваме и с това как се прилагат те и най-вече как действат на място. Това е нашата задача. Едновременно с това този доклад показва следното. Колежки и колеги, трябва да сме самоуверени, имайки като знаем, че нашата комисия по регионално развитие е една комисия, която се кръстосват много политики. Трябва още по- е, повече да бъдем включени в вземането на решение, тъй като отговаряме за доста средства, средства, които ще са нужни на различни места. Това често се подценява. Всеки иска да ползва средства от политиката на сближаване, но е, Ламбърт Ван Ниселори подчертава в доклада, че прилагането става на регионално ниво и точно там трябва да се прилагат а, средствата. И е, прехвърлям моста към господин Макакис, а именно ние действ, трябва да работим и извън нашата комисия – тъй като политиката на интегриране, на приобщаване може да се приложи само тогава, когато тя е, е подкрепена с финансови средства и се концентрира в регионите и се приема от основните играчи в тези региони. В тази връзка позволете е, да спомена един доклад от 2009 година в, Европейския съюз за света в е, преход, където се казва, че политиката на сближаване предлага солидна и стратегическа насока и извор за иновативни средства, които трябва да бъдат повишени в съответният разглеждан период. Този документ на комисията, тук имаме един доклад на колегата Винклер, с който трябва да се влезе в контакт, за да можем това, което сме научили – от доклада на Ламберт Ван Нистелра и Макакис е, да включим и тези неща, които са реакция на бъдещото развитие на инновационната политика. Благодаря ви. София Кани, please, and then Mr. Anguraki. София Куни и след това господин Ангораки. Госпожо председател, скъпи колеги, Проектът за доклад на господин Ван Нистелрой е много добър и няма какво много да се добави. Всичко е взето предвид, комуникацията, добрите практики, целенасочените програми и така нататък. Единственият въпрос, който бих искала да повдигна – е необходимостта политиката за сближаване и програмите за финансиране да бъдат малко по-конкретни. В Франция аз съставих доклад по причини, причините, поради които тези политики, тези програми не се възприемат от местните органи като програми, принадлежащи на тях. Е, ето е, и по причините, поради които тези програми не се радват на добра репутация. Причините, поради които тези програми не се изпълняват със съответната динамика. Това води до сложност на процедурите тази инициатива за взаимодействието между средствата за изследване и иновации е много важно. Изпълнението на тези програми често е трудно, защото те се добавят към а, други. Ето защо ни трябва една, едно истинско взаимодействие при изпълнението на различните политики посредством упростяване на различните е, дейности, по-конкретно в документите. Вие сте прави. Става дума за документите, които е, трябва да се попълват. Е, тук трябва упростяване. По този начин ще се подобри репутацията на политиката за сближаване. Ще подобри репутацията на самата Европа. Необходимо е да вървим повече към прозрачност, но заедно с това и към упростяване, за да можем да създадем положителен и динамичен образ на тези политики и тези програми. Благодаря ви. Благодаря, господин Ангоракис. Благодаря, госпожо председател. И следните бележки от моя страна. Ще кажа нещо, което няма общо със старанието на докладчика. Има конфликти между учените и политиците. Относно основните изследвания, фундаменталните изследвания, докладчикът казва, че в регионалните програми 85 е, милиона евро са използвани. Може би толкова или повече. Никой, е, нито в Китай, нито в САЩ, нито в Европа, е, би могъл да предскаже огромната криза. Економическата криза ще ни излезе много скъпо и то в много държави. И това въжи особено за нетите лица. Ние можем милиарди евро да изразходваме, но няма да покриеме потребността, която не съществува. Става дума за общество, което е насочено към печалба, към способност. Това е записано в Лисабонската стратегия и ще става още по-лошо, ако не промениме нещата. Не е случайно, че милиарди евро се изразходват в толкова държави, И а, не могат обаче, за съжаление, се предвидат а, някои развития. И относно нашата комисия, ако правилно разбрах, ние имаме задача да допринесем за повече конвергентност, сближаване на регионите, изравняване на а, стандарта на живот в регионите на Европа. Но ако разгледаме последния доклад и точка 13 на днешния доклад, точно обратно са представени там нещата. Не става дума за това да се насърчава сближаването а, по стратегията 2020 или по Лисабонската стратегия, обратно. Там е записано как сближаването може да допринесе за изпълнение на плана 2020. Тоест ще се увеличава разликата защо? Защото стратегията 2020 е същата като Лисабонската стратегия. Става дума само за конкурентоспособност. Всички изследователски програми са насочени за повишаване на конкурентоспособността. Най-конкурентоспособните региони, университетите, те се обслужват от тези програми и стратегии. По-малките те организации не се подкрепят, тъй като при тях целта не е повишаване на конкретно способността. Ние имаме специални програми, имаме механизми за повишаване на нивото на регионите, но не може да бъде наша цел навсякъде да създаваме така наречените силицеви долини. Силикон Уоли, Вели, както е в Калифорния, в, в Штатите. Така че какви са критериите, трябва да знаеме, които ще прилагаме и докладчикът се е опитал в тази насока да покаже някои неща. Той казва, че трябва да се концентрираме върху определени теми. Но кои са тези теми, върху които да се концентрираме? Не е ясно от доклада. най-важният въпрос всъщност не е засегнат в доклада. Благодаря. Преди да помоля Ламберт Ван Нистелрой да а, ни каже заключение, искам да дам а, на Микел Андебас думата на Комитета на регионите. Мисля съвсем набързо като реакция. Трябва да кажем, че това е високо качествена провокация за размисъл. А, това а, всъщност е текст, който съдържа две неща за обсъждане. На първо място, как да свържем регионалната политика с, стратегията до 2020 година. Има един а, доклад, а, наречен а, укрепнато тематично съсредоточаване, т.е. да се съсредоточим по различни тематики. Това е първото нещо. Второто нещо е ясно да признаем, че усъвършенстването върховите постижения в изследванията, научните изследвания и нововведенията са взаимосвързани неща. И тук имаме един термин наречен регионална специализация в зелено, така да се каже, в екологичната сфера. Т.е. има различни приоритети в научната научните изследвания в нововведенията и всъщност регионите според своя капацитет синхронизират политиките си с тази по-обща европейска рамка. Нека да направя два конкретни коментара за това как тези синергии могат да бъдат приложени на практика и поне какво ние се опитваме да направим в конкретика. На първо място ние се опитваме да видим какви са разликите между а, системите на тези две политики. А, например, споделеното управление, съвместното управление се а, с, с, основава на субсидиорността и сътрудничеството. Прякото управление обаче се съсредоточава върху конкуренцията, защото тук става въпрос за един международен а, контекст. Това са две различни култури култури на управление и а, две различни култури на получаване на печалба, на вземане на парите, така да се каже. Е, на първо място през 90-те години, когато подписахме хартата за сътрудничество между генералните дирекции, ние всъщност започнахме с иновациите и тази стратегия. Вече след като 10 години протече тази харта, тогава видяхме, че има успех. След това подписахме преди около две години подобна харта за сътрудничество между генералните дирекции. Имаме две рамки като програми. На първо място инфраструктура и на второ място потенциал за научни изследвания. Затова всички генерални дирекции се опитват да си сътрудничат в тези две сфери. На второ място трябва да разгледаме разпространението на добри практики. Има различни економически инициативи за промени, т.е. генералните дирекции следят програми програмите в 10-15 региона, финансирани конкретно от Генерална дирекция регионално развитие. Нека ви напомня за много големите регулаторни нормативни промени, които бяха направени и упростяването, което се направи миналата година в регламентите по отношение на плоските разходи, за разлика от рамковите програми. И всъщност направихме един стандарт за мащабирането на разходите разходите, за да синхронизираме нещата. Благодаря много. Ламбер, искате ли да обобщите? Да, аз искам да реагирам. Няколко бележки от моя страна. Искам да коментирам някои от казаните неща. Действително системите се различават и трябва да бъде и така. Смятам, че парламента, комисията, трябва да се е, насочат към съвършенството. Това е най-важното при изследователските фондове. Ние трябва да подкреп, подкрепяме най-добрите и трябва да станем най-добри. Това е причината, поради която не казвам, че подхода отгоре надолу, топ-даун е под полезен на европейско ниво. Не казвам, че големи промени трябва да правим. Не е това моето намерение. Аз не казвам също, че трябва да обвържем всички фондове и да ги насочиме в съответната посока. Не. Това не са моите представи. Моите представи са следните. Има две различни системи, в които трябва да се стимулира съвършенството. Нужна ни е регионална политика за иновации – и трябва, например, в енергийната политика, в устойчивостта, в е, екологичната политика, също и в тези политики трябва да действаме. Става дума и за социални иновации. Но става дума на практика за това, хората на практика да имат полза от това. Ние трябва да можем да решаваме неща, които са важни. тази седмица в Гренада се срещнаха 500 души. Това е, е, по инициатива на Европейската комисия. Това е седмица на регионалните иновации. Всички бяха въодушевени. Можеше да се види, че партиите на място действаха успешно, защото съвършенството е важно ако иска някой да участва в изследователска програма, трябва да знае, че съвършенството е начало и трябва да се комбинира това с изследователските инфраструктури. А тези изследователски инфраструктури можем да ги плащаме от структурните фондове. Има хора, които познават тези фондове. Тези фондове трябва така да се организират, че че вземащите решения трябва да знаят за години напред какво могат да направят. Списък на необходимите инновации в Европа ни е нужен за следващите 20-30 години. Има региони, които се захващат с тази работа и има региони, които много инвестират. Има държави членки, които много инвестират в изследване и иновации. И когато трябва регионалните партньори да участват в тези процедури, то смятам, че с моя доклад ще допринеса за постигането на напредък в подкрепата на тези хора, на тези региони. Избора на темите, какъв да бъде. Какво да кажа по този въпрос? Стратегията в Европа 2020 посочва някои приоритети те могат да се приложат в регионите, но могат да се създадат и собствени регионални приоритети. Самите региони да изработят тези приоритети. Няма противоречие тук между тези две неща, според мен. За този дебат трябва да убедим тези, които искат да водат по-нататък обсъждания, че финансовите средства за, за изследване и развитие ще са по-големи, но в сравнение с Китай, САЩ не са достатъчни. И Япония. Нужно ни е прилагането в отделните региони. И когато успеем да постигнем това, то ще имаме един по-голям капацитет. Не трябва да се смята, че с един стълб на финансиране всичко може да се постигне. Не. Двата стълба трябва да бъдат а, обвързани. Регионалните партньори, регионалните а, областни управители, а, общински управители, а, кмета, те трябва да знаят, че трябва да вземат важни решения. Не може всичко да се направи. Трябва да се направи избор на темите. Стратегиите за Европа 2020 дава някои указания, но в отделните региони по различен начин може да се приложат тези неща. Този аспект трябва да се спазва. Разбира се, ние можем да внесем и собствени пари. Съфинансирането със сигурност е един важен инструмент. И трябва да положи да съществува. Във всеки случай, благодаря на всички за приносът им за изказаните мнения. Очаквам вашите изменения, за да мога да подобра доклада, например по темата устойчивост. Тя е много важна. Да, чудесна тема. Приемам я и ще я включа в, моята, в моя текст на доклада. Иначе бих желал да кажа, че с този доклад правиме крачка напред. 24 март е срока за подаване на заявления. Крайният срок. Т.е. колкото се може по-бързо трябва да завършим с тази процедура, за да можем през май да направим обсъждане в пленарна зала, когато говорим за Европа 2020. Имаме имаме попътен вятър, можем да подкрепиме хората, когато заедно постигнем целите, за които говорим. Може да назовете и времевия график, защото забравих датите. Много ви благодаря, Ламбер. Наистина е 24 марта, 6 часа вечерта за измененията. Искам да благодаря на двамата докладчици, на а, Ламбер и на Макакис. А, мисля, че наистина а, видяхме пример за добро сътрудничество между двете комисии. С това мога да приключа тази точка. Последното нещо, което ви дължа е а, какво са решили политическите координатори вчера, да ви съобщя какво е решението им за даване на становище за интегрираната морска политика към групите на социалистите и демократите. Бе взето решение за организиране на семинар за упростяване на кохезионната политика след 2013 година. Координаторите са се споразумяли до 22 март да изпратят коментари, въпроси, теми, които искат да бъдат обсъдени по време на тази работна среща. Взето е и решение делегация да се изпрати в Румъния за три дни и ние вярваме, че румънските депутати ще предложат постижима програма. Също да се направи мини изслушване за доклад доклада за добро управление в регионалната политика на Европейския съюз. Това ще го организираме в следващия месец и още едно решение бе взето, бе препоръчано на комисията как да изразяваме становището си по отношение, да изразим становище по отношение на иновациите в променящ се свят, което е доклад от Комисията по промишлено изследване и енергетика. Поради липсата на време няма да дадем становище официално, а ще изпратим писмо а, от мое име, подготвено от секретарията. Вчера се споразумяхме, че това е най-добрият начин да процедираме по този въпрос. Това бяха точките, които бяха препоръчени предложени за ваше решение и вземане предвид от срещата на координаторите вчера и датата на следващото заседание, следващата точка на 26 понеделник и 27 вторник април е това сутринта в Брюксел. Ще е следващото заседание. Благодаря ви. Много беше дълъг дневния ред, но от друга страна много важни становища и доклади бяха обсъдени. Смятам, че дебата беше отличен. Благодаря за добрата подготовка на всички вас за тази среща. Още веднъж благодаря специално на преводачите за това, че работиха с нас през тези два дни. С това закривам заседанието. Благодаря.